So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Драги колеги, добре дошли на изслушването на кандидат комисаря за действие за климата. Най-сърдечно приветствам госпожа е, Хони Хедегард, е, добре дошла в нашата комисия. тези седмица вече установихме една родина в работата. Е, е, колегите, колегите от комисията промишленост, индустрия, от транспортната комисия. Тоест, изслушването ще бъде с три различни комисии. В следващите ча- три часа парламента ще иска да добие представа дали кандидата има общо компетенции за такава една важна, е, за такъв важен ресор. Е, нашата е, институция е независима да, да упражнява своята е, пълномощия, е, но разбира се, ние бихме искали да видим е, до каква степен ще изпълни портфейла съответния кандидат и как ще се справи с комуникационните е, е, аспект на нещата. Ние сме си е, поставили критерии за приемливост, е, е, за приемливост е, на, на, от страна на парламента на една нова комисия. В следващите следващ, е, три е, часа ще спазваме правилата, които са познати на всички нас. Е, това е, е така една, имаме ограничение във времето, една времева рамка, в която трябва да се вместим. Госпожа Хедегар ще направи едно въведение, след това ще имаме така наречените въпроси отговори пинг-понг, е, минута от, въпрос, е, две минути въпрос, минута отговор и така нататък. Ако някой отсъства, въпросът отпада автоматично. Искам да ви напомня, че втория въпрос трябва да се отнася до темата на първия въпрос и отговора, така че с втория въпрос не трябва да се разкрива нова тема ще, той ще отпадне, ако е, е, ще го отхвърля, ако това не се спазва. И така, госпожо Хедегард, надявам се, че е, след маратона в Копенхаген сте си отпочинали, сте починали това беше една студена, наистина климатично доста стресираща седмица. Вие бя, сте, била, сте били министър на околната среда, климата и енергетиката. Сега ще бъдете комисар за действие за климата, е, които, е, което ще предприеме Европейския съюз от 750 милиона души и 27 е, страни последните години и последната година Съюза е един мотор, двигател на дебата за е, измененията в климата. За нас тази тема е изключително важна. Е, ще стане ясно това в следващите три е, часа. Ще стане ясно колко сериозно вземаме този въпрос и как бихме искали наистина да имаме водеща роля. Надявам се, че е, е, е, в началото на този разговор трябва да ви кажа, че е, разочарованието ни е огромно от Копенхаген, но това пък може би буди надежди за Мексико. Вече нови инициативи се пораждат е, в, Европейския съюз, но зная, че това, което до тук сме направили не е достатъчно. Това, което искаме да постигнем, е, влиза е, във вашия портфел заедно с е, и ще трябва да се интегрира и свържа се с други ресори в комисията и така след тези уводни думи имате думата вие, госпожо Хедега, 10 минути за уводни слова. Благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми депутати. Защо се занимаваме с политика? Мисля, че се занимаваме с политика, защото вярваме, че е възможно да се променят нещата. Защото независимо от различните ни гледни точки, различните ни идеи, имаме едно и също желание нещо да е по-различно от те. Смятам, че след следващи, през следващите пет години има много неща, които трябва да променим в Европейския съюз. Ако ли не, ще изостанем политически, економически и стратегически в света на 21 век. Моите първи съзнателни политически действия започнаха през 1972 година, когато закачих един плакат в класната стая, на който беше написано «Гласувайте да за Европейската общност». Класната веднага го откачи от стената, но все пак е нещо. По-късно, през 86-та година, като млад депутат в парламента, е, се борих да се гласува да на референдума за един европейски акт. По-късно, по референдумите за Мастрихт, като журналист, е, отразявах е, нарастващия скептицизъм към Европейския съюз и след това е, отново е, с голямо вълнение видях, че разширенията 10 години по-късно създават един по-силен Европейски съюз. Така че и през последните 5 години и половина като министър на околната среда видях колко много можем да направим заедно. Имаме Имала съм възможност да работя с а, депутати от Европейския парламент по а, директивата РИЧ и през октомври 2008 година дойдох в комисията по климата, за да изслушам вашите становища по въпроса преди заседанието, преди срещата по климата в Познан. Така че много добре съм свикнал да работя с вас още от самото начало на всяка инициатива. И ако ми дадете възможност да работя като комисар по действията в областта на климата, съм сигурна, че ще продължавам да имам нужда от вашата помощ, съдействие и идеи. Как виждаме Европа след 5 години? Искаме една Европа, която работи е, по начин, е, който помага за развитието в областта на климата, да, по такъв начин, че да се работи с ефективни технологии, да не се губи економически. Економ... В, пери... в един период на економическа криза се оказа, че именно климата става най-важен приоритет до такава степен, че 120 държавни глави се срещат е, на клим... конференция за климата в Копенхаген. Ако ви бях казала, че такова нещо ще се случи преди години, нямаше да ми повярвате. И ако е, бях ви казала, че ще се говори за споделяне на отговорностите и за цели е, от 2 градуса Целсия, ще си, щяхте да си помислите, че пълнувам но виждате, че много се е променило е, през последните години. Няма задължителни цели, но все пак Европейския съюз играе много важна роля за прокарването на пътя напред. Смятам, че и следващите пет години могат да доведат до значителни промени, не само поради потребностите на климата, но също и заради това, че ако се колебаем, ако се мотаем, Европейският съюз ще загуби и от към економически растеж, и от към заетост, и от към просперитет. Защо? Защото Китай се развива много бързо. Европе... Е, Съединените щати също разбират а, е, потър... необходимостите и се движат много бързо напред в областта на енергийната ефективност и технологиите. По същия начин се случват нещата в Япония, Бразилия, Южна Корея. Така че е, Европа също трябва да се движи напред, защото ако ли не, ще загубим много. Да спестяваме ресурси означава да спестяваме пари. И когато моите деца станат на моята възраст, ще има 9 милион, милиарда души на планетата. Всички е, от тях ще искат да живеят добър живот. И това означава, че ресурсите ще бъдат изключително ограничени. Така че трябва да инвестираме в едно устойчиво бъдеще и да намерим решения, които да са добри и за климата, и за енергийната сигурност, и за заедостта. Нека да ви дам един пример. Ако в Европа се произвеждат по-интелигентни, по-енергийно ефективни автомобили. Това ще е добре не само за климата и околната среда, но ще намали е, потребността от вносни голива и ще направи много по-вероятно това, че можем да поддържаме висока заетост тук. Някои кажат, казват, не можем да си позволим такова нещо. Аз казвам, Европа не може да си позволи да не го направи. Затова трябва климата да бъде включен във всички области на политиките. За това ще работи с колегите си в областта на транспорта, научните изследвания, е, селското стопанство, енергетиката, промишлеността и, разбира се, с комисаря по околната среда. Господин Димас говореше с един силен глас. Ние с господин Поточник ще говорим с два силни гласа. Защита в колегията. Комисията ще бъде съдена именно по това дали ще може да постигне зададените цели. И за това трябва да има повече подкрепа за нисковъглеродните технологии и за демонстрации и въвеждане на нови зелени технологии. ще се боря за прилагането на е, климатичния енергиен пакет, но това не е достатъчно. Искаме мейнстриминг, въвеждане на тази на клаузи в областта на климата във всички политики. Ще трябва да реформираме селското стопанство, що се отнася до транспорта и там са необходими изменения. Някои казват е, е, че е, е, въглеродният диоксид изисква въвеждане и на авиацията в пазара на емисии, също и лекотоварните автомобили. Всичко това трябва да се направи за, и ще работя по този въпрос заедно с комисаря по транспорта. Що се отнася до адаптацията, смятам, че е необходимо всеки един инфраструктурен проект, финансиран от Европейския съюз, да бъде проверен за въздействието му върху климата. Смятам, че по този начин ще можем да разработим подробни и всеобхватни стратегии във всички държави членки. На международно равнище ще се опитам да насърча въвеждането на международен пазар на емисиите в колкото се може повече е, страни от ОИСР до 2015 година и целта ми ще бъде европейската си схема за търговия с емисии да бъде свързана с е, тази на Съединените щати до 2015 година. Моят предшественик създаде една солидна основа за тази система и сега е време тя да стане по-международна. Що се отнася до срещата в Копенхаген, можем да извлечем много полуки, но най-важното е следното. През последните часове на срещата в Копенхаген и Китай, и Индия, и Япония, и Русия, и Съединените щати говориха всяка една от тези страни с един глас. Докато Европа говореше с много и често различни и противоречиви гласове. Оказва се, че когато Европейския съюз влезе в международни преговори, ние сме почти неспособни да преговаряме. Това е нещо, което трябва непременно да подобрим, защото Европа има нужда от силен глас. През следващите пет години ще се ще видим много промени. Целите ни ще трябва да бъдат да включим въпросите за климата във всички политики и ще работи с вас и с колегите в комисията, така че Европа утре да бъде по-устойчива от Европа днес. Благодаря. Е, е, Благодаря ви много за уводните думи. Вие сте е, първият кандидат, комисар, който свърши на секундата просто, 10 минути да, на секундата. Благодаря за посланията, които отправихте вие. Вие идвате от най-положител региона в света с най-положително отношение към климата и вашия глас наистина прозвуча много силно. Е, първият въпрос идва от Рихард Зейбер, е, е, НЕП. Добро утро, благодаря господин председател, благодаря на кандидатката и поздравления е, за това, че и се пада едно от най-трудните досиета, които е, бяха раздадени, но тя има опит е, е, и, както каза в уводните си думи, изменението в климата наистина е една класическа материя, която обхваща различни е, други сфери е, и има е, отзвук в цял свят. Бих искал да чуя от вас е, е, малко по-изчерпателно за това какво възнамерявате да правите в е, Европа. Е, ние сме китайците, най-големият производител на газове. Американците също не са невинни в това отношение. Какви конкретни политики и политически средства възнамерявате да прилагате в следващите 5 години, така че след 5 години нещата да са различни от сега? Благодаря ви, е, благодаря много. Ние вече имаме поставени цели, целите за обновяемите източници, е, целите за енергийна ефективност е, и за намаляване намаляване на емисиите. Някои от нещата са вече там. Смятам, че това, което ще е предизвикателство за следващите 5 години, да се прилагат тези цели е, областите, в които можем да направим още. Националните държави вече работят е, по това, споделяне на усилията, както казах, вече много инициативи вече се провеждат там. Мисля, че обаче има области, в които можем като Европейски съюз да направим повече, например транспорт. Има множество предложения е, за следващите години за е, тежкотоварните превозни средства, камиони. Е, има отделни подобласти в е, транспорта. Една от тях, например, е корабоплаването е, и е, корабостроенето. Аз е, искам да има международен регламент е, по корабоплаване. Е, е, смятах, че това ще е част от Копенхагенското споразумение, но как ще, сме, ще гарантираме, че в следващите няколко години ще успеем да е, решим и проблема с емисиите от корабите за предпочитане в, чрез международен регламент? След това нашата съсгоспанска политика трябва в това да включим и нови технологии, които да изпълняваме да намерят начини за производство на, на хранителни продукти по един положителен за околната среда метод или методи по интелигентен начин. Ние важното е да обновяваме и как трябва да видим как ще го направим по най-добрия начин от гледна точка на бъдещите поколения, от гледна точка на 2020, дори 2050, ако щете. Вие е, споменахте за, приложение, за прилагане и за Копенхаген. Е, наистина, е, други държави. Е, е, смятате ли, че е, сегашните е, средства, с които разполагаме в Европа, политически инструменти, е, могат да е, трябва да бъдат до, доизградени, доразвити, е, засилени в е, отделните сектори и вие как ще действате от вашия пост, от вашата позиция, за да е, наистина това да бъдат едни е, много е, действащи инструменти. Прав сте, има едно предизвикателство. Едно е да се поставят хубави цели, друго е да се разработят съответните инструменти за постигане тези цели на европейско равнище. Имаме 3000 различни случаи в околната среда, е, е, в които държавите членки не правят това, което се очаква от тях. 600, е, извинете, и аз мисля, че е, в е, областта на околната среда има конкретни инструменти, конкретни е, средства, по които да се реши проблема с приложението, с прилагането. Например, ако не не отговаряш и не, не изпълняваш е, определена е, клим, политика по климата, е, е тогава е, трябва, е, има начини да се наложи на това, което ще ви струва много, много или пък ще се трябва да да държава да се откаже от съответните квоти, ако в първите години на прилагането тя не се справи и не, не отговори на изискванията. Е, следващия въпрос е, е от Марита Лускок. Благодаря много, госпожо Хедегор. Мина срещата в Копенхаген, ви участвахте в нея, тъй като вие бяхте един от хората, които изиграха ключови роли там. Знаем, че Съединените щати и Китай наистина са се опитвали да разширят а, нещата да отвъд а, техните граници, докато Европа е била почти осъщваща в преговорите е, какво можем да направим? Не само за да е, приложим мерките, е, които съществуват, но и да въведем нови инициативи. Кога очаквате Европейския съюз да увеличи своите ангажименти, когато става дума за намаляване на емисиите от 20 на 30%? Първо трябва да кажа това, което казах още в началото. Щеше ми се да бяхме постигнали по-добър успех в Копенхаген, но все пак имаме и добри постижения. Всички участници, всички развиващи се економики и, и останалите страни казват, че имат обща цел. Говорим за Бразилия, Южна Африка, Съединените щати, е, Китай, е, е, страните, които не бяха в а, Киото, вече имат вътрешни цели за действие в областта на климата. Така че смятам, че сме постигнали а, важни постижения в Копенхаген, включително и по въпроса за двата градуса. Действително може да бъде постигнато повече и е много важно Европа да поеме водещата роля за тази цел трябва да говори с единен глас. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, разбира се, но трябва много добре да си извлечем пулките от последните 24 часа в Копенхаген, защото в един глобален свят Европа трябва да е обединена, ако иска да бъде чута. Нещо по-добро би било още в самото начало да излезем с предложенията за финансиране. Защото въпросите за финансирането бяха засегнати на твърде късен етап от преговорите. трябваше да го засегна този въпрос по-рано. И е, що се отнася до 30%, трябва да преминем е, към тези цели възможно най-скоро, но като се има предвид е, какво се случи в Копенхаген, до 1 февруари трябва да сме изключително внимателни, да не използваме преминаването от 20 на 30% по такъв начин, че другите да смятат, че това ги задължава да свършат повече, отколкото а, са поели като ангажимент до сега. Благодаря много за този отговор. Що се отнася до финансирането, бюджетът ви е доста ограничен и ще трябва да работите в тясно сътрудничество с няколко други комисари. И вие започвате работа а, в ситуация, в която в Европейския съюз на практика няма средства за мерки в областта на климата. И така, когато казахте, че трябва да се работи с селското стопанство, смятате ли, че могат да се... Е, че трябва да се работите да прехвърлите средства от едната в другата област? Е, да, е, начинът по който описвате положението в Европа звучи познат. Случвали се такива неща. Що се отнася до финансовата перспектива е крайно необходимо да се координират по-добре заявените политически приоритети и цели за следващия период и онова, което се приоритизира в бюджета. Мисля, че можем да направим много, за да постигнем по-природосъобразно селско стопанство. Можем да инвестираме в нови технологии и да провеждаме демонстрационни проекти в селско-стопанския сектор, които да доведат до ползи не само в този сектор, но и да бъдат технологии, които Европейският съюз да изнася, защото е, въпросът за природосъобразното селско стопанство е световен. Крис Дейвис. <clears throat> Госпожа комисар, аз и, е, смятам, че вие сте един доста е, амбициозен, придирчив е, е, е, кандидат. Е, когато, когато обявиха вашето име за този пост, е, ние решихме, че е, сте отлична кандидатура, идеална за тази, за тази работа, но без съмнение стандартите, които Европейски съюз е поставил за Копенхаген, всъщност е, се провалиха. Ние дори не се доближихме до тях. Сега си говорим за това как по коридорите, как искаме да изберем комисар за този пост, който е свързан с този провал. Как ще отговорите на това? Да, мисля, че е по-добре да отговоря тук, отколкото в коридорите. Аз по принцип мисля, че можете да, да критикувате всичко станало в Копенхаген, но по принцип не смятам, че е справедливо, не е честно да се е, опрекват тези, които години са е, посветили на това да мобилизират света. Да, не получихме това, което искахме и това е, не стигнахме до там, където бихме искали да стигнем е, вие, аз и така нататък. Но в началото, е, както казах в началото, преди няколко години само, кой можеше да си помисли, че е, ще имаме една основна, едно основно постижение в Европейския съюз, да дори появяващи се економики в един глас да кажат да, искаме да споделим тази отговорност сега сме поели ангажименти да, да намалим емисиите. Новите економики също приеха, че трябва да се ангажират с действия и че всичко трябва да се проверява, проследява, да се докладва точно и вътрешно, и национален план, но и е, в е, е, международен план, чрез двугодишните отчети. Тоест, много неща постигнахме. Подготовката за Копенхаген, сроковете, които си поставихме, идеята, че ако натискаме нашите партньори и държавите, те ще се подготвят преди да дойдат в Копенхаген. И това, тази стратегия беше ефективна е, някои решиха в последния момент, че не желаят да, да е, е, изпълнят ангажиментите, които бяха поели. Ние нищо не можем да направим. Затова не може да се вини Европейския съюз или датското председателство. Не може да, е, да бъдат обвинени тези, които е, толкова усилия положиха е, и успяха в, в известен смисъл да преобърнат международната политика, в крайна сметка да бъдат обвинени за това, че някои са се дръпнали в последния момент и не са искали да изпълнят ангажиментите си. Благодаря. Аз ви, ви е, описах преди като един доста така е, е, придирчив е, е, министър на околната, много прецизен е, е, и Знае, че някои мои колеги е, са съгласни с това. Надявам се, че вие ще така е, е, оказвате влияние в колегиума, но много от вашата работа, много от вашия сектор се припокрива и се засича с други портфейли и сектори къде е, е баланса между това да бъдете е, много пряма, много твърда, борбена и, и, и над същевременно. времено. Ще се опитам да защита това. Ще се опитам да го направя, макар че подходящия е добрия баланс за един не е баланса за други. Но политиката е да, да водиш битки ако не, не, не искаш да, да те, ако те е страх от мечки, не отивай в гората. А, в, а, тук става м, дума за цялостна промяна на парадигмата, начина по който ем, гледаме на нашите ем, общества, работи, работни места, ем, света като цяло. Ще има битки, разбира се. ще, ще се бием, ще се борим и понякога това ще, борбата ще е доста жестока. Ако не желаеш, остани си е, е, там, където си бил. Но когато стъпиш на такъв пост, трябва да работиш с колегите, е, както аз правих. Но ясно е за всички, че е, ако не мръднем от мястото, положението, в което сме сега, в следващите 5 години, тогава ще загубим страшно много, не само по отношение на околната среда, но и като работни места – е, ще загубят е, е, промишлеността, така че наистина човек трябва да избере какво иска да прави. Благодаря много. Сега Сато Хаси. Госпожо кандидат комисар, много ми хареса вашето изказване, че искате Европа да стане най-природосъобразната област в света. Готова ли сте да бъдете изискваща също и спрямо най- замърсяващите форми на производство на електроенергия. Електроцентралите, които работят на въглища, защото настоящите мерки не са достатъчни. Виждаме нови тецове на въглища, които се строят. Трябва да... Е, Готова ли сте да зададете стандарти, е, така че да се премине от въглища на други горива и можете ли да подготвите оценка на въздействието по този въпрос в рамките на една година? Разбирам въпроса ви много добре. Мисля, че когато говорим а, е, за тецовете, а, е, те са част от а, е, схемата за търговия с емисии. Действително, можем да имаме стандарти за изпълнение, но трябва да видим дали технологията за улавяне и съхранение на въглероден двокис работи преди да я направим задължителна. Не трябва е, да прибързаме. Освен това, смятам, че ако имаме е, стандарти за изпълнение за ново строящите се централи, какво ще ни гарантира, че някои страни просто няма да удължат експлуатационния период на старите? Очаква се през следващите години да се построят близо 60 централи. Трябва да се погрижим някои от държавите членки и някои от новите държави членки да не получат безплатни квоти за емисии за тези централи, така както става за старите. В крайна сметка обаче трябва да действаме така, че държавите членки да не решат е, да запазят старите си централи, защото в много случаи новите технологии са все пак по-добри. Въпросът с е, технологията е, за съхранение, за улавяне и съхранение на въглероден двуокис е следният. Там се изисква повече енергия. Ако вземете три централи и ги оборудвате с технология за улавяне и съхранение на въглерод, на практика се е необходима енергията за действие на четири централи. Госпожа Хаси, разбирам, че не искате да прибързвате, но е, все пак аз ви попитах, готова ли сте да направите поне оценка на въздействието? Стандартите за изпълнение могат да бъдат е, разпределени в различни категории в зависимост от възрастта е, на съответните централи. Говорим е, за минус 30%, но ако забавим решението за преминаване към минус 30%, какви са мерките да се постигне това без някакви изкуствени е, трикове с е, проекти за горите в развиващите се страни и прочее. Всъщност аз не, не отхвърлих идеята за оценка на въздействието. Винаги съм смятала, че този тип оценки са много добър инструмент. Казах само, че трябва да бъдем много внимателни, защото може да се окаже, че тук има някои е, недостатъци е, на тези мерки, които е, и вие, и аз не бихме искали да видим. Просто казвах, че тук нещата не са в черно и бяло и също така е много важно да няма двойни законодателни мерки, които се припокриват. Благодаря, Мартин Каланан. Благодаря, господин председател. По отношение, е, през декември 2008 година приехме пакета за промените в климата и Европейския съюз е, по ангажимент да замени голяма част от своята е, тежка индустрия, което дава което може да доведе до изоставане спрямо останата част на света. След това дойде е, конференцията в Копенхаген. Не бяха постигнати и задължителни цели. Много се надяваме, че ще има задължителни цели за всички страни, включително и за е, е, Китай и Индия. Но ако не се постигнат такива задължителни цели, по какъв начин ще направите така, че е, просто, е, че да не се случи изтичане на емиции към развиващите се страни? Да, заплахата от изтичане, прехвърляне на въглерод към други държави е, опа... е реална. Но е, трябва да внимаваме, да не бъдем толкова балансирани в кавички и толкова предпазливи, че в крайна сметка да не, се, е, да не помогнем да нашите компании. Защото, както казах в самото начало, смятам, че е, дали ще има международно е, договореност за климата или не, е, Китай действа страшно бързо. Миналата година тя беше най-големия износител. Е, сега се очаква на, на на фотоволтични е, е, батерии. Сега на е, вятърна енергия се очаква да бъде най-големия износител. Но затова не бива да, да казваме какво ще кажем за нашите конкуренти? Свидетели сме на промени в САЩ, в Китай, в Индия. Е, тоест, трябва да внимаваме много да не е, от най-добри намерения е, да се опитаме да, да, да защитаваме да, е, нашите е, е, производства, нашите предприятия и по този начин да е, намалим тяхната конкурентоспособност, да, ги, да, да отпаднат от е, бизнеса и от е, пазара. Значи, трябва да постъпваме по един много балансиран начин. Е, не можем да. Е, да, да направим твърде, да заложим такива критерии, че в крайна сметка да ги направим неконкурентоспособни. А трябва да ги тласкаме внимателно и твърдо, решително в вярната посока. Не само заради това какво правят Китай или САЩ, но просто защото трябва да сме наясно какво ще правим, ако искаме да защитим нашата климата и околната среда. Right да, аз не, не съм против е, зелени е, екологични мерки. Е, Китай произвежда някои, е, някои е, зелени технологии, но пък и използва и, и строи е, страшно много е, електроцентрали на твърдо гориво. Но много е, производства се прехвърлят от Европейския съюз към Китай и други държави. Това е процес е, в последните години. Не можем да е, да насърчаваме зелени технологии, но е, същевременно без е, обвързващи цели, които трябва да, които, трябва да приемат Китай, Индия и другите, те ще вър, вър, вършат и двете неща едновременно и много енергийно интензивно енки индустрии ще развиват и така нататък. Аз се опитвам да направя и двете едновременно. Да и Китай и другите големи економики да ги въвлека в международната амбициозния режим по климата. Това се опитваме да направим, защото за много причини е, от европейска гледна точка, е, точно поради анализа, който вие направихте, е, разбира се, трябва да, да, да внимаваме, да не замърсяваме е така безнаказано е, ето защо е, Копенхаген беше една силна стъпка напред. Сега следващото предизвикателство пред нас е, е да видим какво ще стане на 1 февруари. Дали Китай ще глобализира народните цели, които, националните цели, които си постави. Това ще бъде изключително важно и за перспективата, възможността да бъде върната и въвлечен, да бъде върнат Китай и въвлечен в някакъв бъдещ режим. Благодаря сега Катика Лиотард. Благодаря. Едно, една от мерките, свързани с климатичното изменение, е търсенето на енергиен микс, който да е екологично съобразен. В парламента говорим, например, за ядрената енергия и за възможността тя да взема все по-голямо място. Аз обаче смятам, че ядрената енергия не е устойчиво решение и когато се обърнах към господин Димас на едно заседание в Атина, за да го попитам каква е гледната точка на комисията, той ми каза, че комисията няма такава. И аз сега бих искала да чуя вашето становище. Какво е вашето становище по тази липса на становище от страна на комисията? И ако наистина няма комисията мнение по въпроса, какво мислите вие като човек? Благодаря. Смятам, че от доста време политиката в Европейския съюз е била следната. Енергийния микс да зависи от държавите членки. В моята страна през 1985 година с гласуване в парламента взехме решение да няма атомна енергия, да работим с възобновяеми източници на енергия и с енергийна ефективност и постигнахме успехи. А, но фактът е, че атомна енергия се използва в света и това ще продължи още известно време. Това е действителността. Именно заради това е много важно да се погрижим за сигурността тук, в тази област. И вие казвате, че има научно-развойна дейност в тази област. Тя е важна, защото е много важно действащите атомни електроцентрали да са възможно най-безопасни. Но трябва да кажа само едно нещо. В моята вселена атомните, елект... атомната енергия не е възобновяем източник на енергия. Да, добре, хубаво. Благодаря за отговора. Има и други действия обаче, които могат да бъдат а, е, мобилизирани за борба с климатичното изменение. Моят следващ въпрос е какви допълнителни мерки ще вземете, в случай, че решите да ги вземете, за да, за да се борите срещу емисиите метан, който е важен парников газ. Ще се заемете ли с тази проблематика? Или по-скоро се стремите към промяна на хранителния режим в смисъл такъв, че е по-добре да се ползват местни продукти, отколкото вносни. Благодаря. Äh, äh, Това беше един äh, доста така ловък ход, э, смяна на темата. Е, мисля, че е част от е, международните преговори да се види дали някои от по-опасните вещества, включително до голяма степен, е, това е, е, е едно от нещата, по които работехме и в Копенхаген. Въпросът за източниците на храни, е, е, добре е, ако хората разберат, ако направим така, че хората е, разбират, че по отношение на климата е, е добре и полезно да се купуват неща, които са произведени наблизо или сезонни е, плодове и и така нататък. Но в един глобален свят е, това трябва да се регулира по политически начин, по друг начин. Хората трябва да имат избор, разбира се, но и да е, имат съответната загриженост е, е, да знаят, че когато има емисии от авиацията, от, от корабоплаването, тогава замърсители трябва да плаща и да това да, да, да обезкуражава хора да, да купуват продукти произведени далеч и да дава сравнително преимущество на стоки произведени наблизо. Следващия въпрос е, ще бъде зададен от Ана Розбах. Благодаря. На първо място искам да благодаря. Искам да ти благодаря, госпожо Хедегор, за информацията, която ни предоставяше по време на среща в Копенхаген. Аз смятам, че тази среща в никакъв случай не е провал, а по-скоро исторически връх. Въпросът ми е свързан с Северния поток. Най-вероятно ти знаеш, че Естония се съди с много европейски държави, защото смята, че в Северния проект поток не са застъпени някои природоцелесообразни елементи. Как, как бихме защитили Северния поток като вариант. Благодаря. Øh, благодаря. Аз също си давам сметка, че има някои неправителствени организации, които много се вълнуват специално от тези характеристики на Северния поток и за това трябва да направим оповоз на национално равнище, а и може би на по-глобално, за да стане ясно дали се зачита всичко, което трябва да се зачита, като опазване на околната среда. Аз знам какво направихме в Дания, така наречената Хауардска конвенция, според която е задължително да се издадат специални разрешения, за да може даден газопровод или петролопровод да мине през определена територия. И това се следваше поне в началото. Съответните местни датски, шведски или немски власти също следваха този пример и издаваха разрешителни. Може би това трябва да го изнесем като добра практика в другите европейски държави. Втората част от твоя въпрос е много по-политическа така. В каква степен ще сме по-зависими от е, руски газопроводи, от руски източници с този северен проект. Разбира се, че сме зависими, няма как да избягаме от Русия и нейните енергийни доставки. Но смятам, че все пак имаме начин да сме по-суверенни и по-независими, да имаме не един единствен, а поне няколко главни газопровода. Ето, за това е толкова важна тази задача, този проект за повече от един газопровод. И за това, може би, екологичните критерии малко трябва да отстъпят в името на избора. Благодаря. Да, благодаря. Един последен въпрос, допълнителен, бих искал да ти кажа. Бих искала да ти кажа, че Балтийско море има още много невзривени бомби. Има и и много проблеми с остатъците от промишлеността, най-вече химическата промишленост. Тези вещества, които са отложени на морското дъно, дали няма да влязат в химическа реакция с строителството на газопровода? Освен това, има разхищение на средства в дистрибуционната система, газовата дистрибуционна система. Да, благодаря. Това не можах да го отговоря, защото <laughs> ми се свърши времето, но имам отговор имам отговор за този горчичен газ, който съдържа в бомбите от които все още са на морското дъно на Балтийско море и това бе взето предвид. И за това именно малко сменихме маршрута, по който минава газопровода, за да избегнем този горчичен газ. Както виждаме, <laughs> това е изключителен проект с изключителни размери и изключителни предизвикателства. Затова всички датски, немски, шведски власти поемат собствената си отговорност. Така че Евросъюзът ще бъде крайната инстанция, която ще се произнесе в крайна сметка относно екологичното измерение на този проект. Благодаря. Благодаря, госпожо Росбах. Да, а, ако ако продължим с въпросите, е, ще излезе, че е, няма да остане никакво време за промяна в, клима, в климата. Вие, е, а че... И така, това беше на шега. Сега стигаме до втория кръг въпроси. Първият от тях е Карл Хайн Флоренц. Да, има проблеми, че е, има критици на е, действията за климата. Аз искам да защита тук моя колега либерал е, защото миналата седмица на заседанието на апаратчиците всичко беше е, много мирлюбиво и недраматично, но седмицата преди това стана дума, че е, китайците все още е, са една диктатура и тогава нещата бяха драматични. Та, та, та така сега на въпроса. Госпожо е, кандидат е, е, комисар, през последните 10 години в Европа е, имаше една доста е, о, така твърда общата политика за наказване на нарушителите. Искам да ви попитам как ще направите така, че много повече неща бъдат предприяти, така че климата да бъде не само проблем, но да дава и шансове, е, мисля, за тук за ефект ефикасност, е, за износ, е, за суровини, е, да не изчерпим суровините за нашите деца, за бъдещето поколение. Това искам да засегнете в отговора си. Благодаря много. Не зная дали сме прилагали политика на наказване, наказание за нарушителите. Е, все още остават неща, които политически, в политически план трябва да бъдат направени. Но важно е, разбира се, да разширим е, политиката по климата и да се опит... Аз се опитах в началото да кажа, е, това, може да, това е тясно свързано с една програма за създаване на работни места. Хубаво е, ако ако нашите деца имат чиста вода, по-чиста вода на разположение. Е, в бъдеще е, можем да предвидим е, дефицит на ресурси или поне намаляване на суровините, така че звучи разумно да, да, да, да економисваме, да, да използваме по-малко ресурси, по-малко енергия имаме е, някакви преценки, които ни показват какви са перспективите за петролната криза в следващите години. Там има една дългосрочна тенденция. Е, е тя ще, е, ще завиши неимоверно цените на петрола. Е, това означава, че трябва да сме много по-тясно фокусирани мобилизацията, която видяхме в Европа. Би трябвало а, е, да имаме една по-така е, популярна програма, е, хората да видят по-приятна, така да кажа, по-лесно смилаема за хората, те да видят а, и хубавите страни на нещата, и потенциала за себе си. В традицията на консерватизма е да се казва така, но е, не би трябвало, трябва да избягваме е, забраните е, в едно общество, в което се казва не прави така, това е забранено, не е особено приемливо, но от друга страна трябва да реагираме по-скоро, скоро, а не късно, защото колкото по-рано действаме, толкова по-малки, толкова по-малки ще бъдат рисковете от сериозни изменения в климата и загуби, за които говорите. Благодаря, няма допълнителен въпрос. Да, това беше пределно ясно. Доволни сме от това. Сега следващият е, група въпроси ще зададе Дан Йоргенсен. Да, благодаря. Добре дошла, Кони. Добре дошла, Кони Хедегор. Ако накрая бъдеш одобрена, аз смятам, че ще си сътрудничим, ще работим добре. Сега, по въпроса за подготовката на Копенхаген и целите, които преследваше председателството. Нека да признаем, че срещата се оказа провел, провал. И виждам, че и ти го признаваш, твърдейки, че нещата можеха да бъдат по-добри, но като че липсва малко самокритика. Ако искаме да се превърнем в лидери, то самокритиката е ключов момент, защото само така ще се получим от собственици грешки. Кои са главните е, дефекти, главните недостатъци на датското председателство на Копенхагската среща? Да, наистина благодаря ти, че не ми говориш на вие, а ми говориш на ти. в противен случай бих е, помислила, че някакво мистично явление се случва. И сега, по сроковете, които се опита да установи датското председателство на Копенхагската среща и които не бяха отразени толкова, колкото се очакваше от пресата. Три бяха основните срещи през юли, през септември и сега, през декември. Това, което мнозина смятаме за конкретен резултат от Копенхагската среща, всъщност бе постигнато предварително. Наистина, някои неща можеха да бъдат по-добре организирани или по друг начин. Винаги е възможно нещо да се направи по-добре. Но аз продължавам да смятам, че дори и да бяхме действали иначе, резултата пак щеше да бъде един и същ няма смисъл да се питаме какво ще да стане, ако бяхме действали по друг начин. Аз мисля със сигурност, че каквото и да бяхме направили, както и да бяхме определили развитието на срещата, винаги щеше да има държави, които в последния момент бият отбой и се отказват от подпис. Трудно ми е сега точно с тези времеви ограничения да ти дам подробности, но каквото и да бяхме направили ние като датско председателство на срещата, нямаш как да избегнем мръщане от една или друга страна. страна. Ти, Йоргенсън или който изобщо прояви интерес, аз го каня. Всъщност предизвиквам го на бас ако някой намери страна, която повече е постигнала и е успяла да убеди другите да си сътрудничат, аз ще го черпя. С бутилка шампанско. А, добре, това е стимул. Шампанското вече ме мотивира. Но дали може някоя грешка все пак конкретно да споменеш? Не даже, може би, грешка или недостатък или недомислие на датското председателство на Копенхагската среща, а от европейска страна. Това, че не успяхме да се договорим и да излезем с единогласно, единодушно предложение. Как? Как мислите да, как мислиш всъщност, Кони, да работиш на международната сцена? Не, в никакъв случай не бих слагала на морници, не бих запушвала устата на никой, който има различно от мен мнение. Всеки има право да се изрази, дори колегата Гьотинген, който ти тук посочи, има право, разбира се, да бъде на различно от мен мнение. Штатите са нашият събеседник, след това Китай, след това Индия. Има много европейци, много повече европейци, отколкото тези три големи сили, защото Европа е 27 членна. Но това не е проблем. И сега с Лисабонския договор имаме на разположение още повече механизми, инструменти, които ни дават да, възможност да говорим с една с един глас. Аз нямам рецепти за полуфабрикати и готови ястия и не смятам, че изобщо някой ги има. Трябва да мислим и да мислим сериозно защото в противен случай просто бихме отпаднали. Не само, че няма да сме лидери, а изобщо ще отпаднем от класацията. Ако Европейския съюз не говори единогласно, просто няма да има кой да ни слуша. Благодаря. Да, да, това е Саркози, е Mission Impossible. А сега Теодорос Киларикакис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Смятате ли да въведете е, е, е, оценки на въздействие на... от климата в бюджет... ревизията на бюджета и смятате ли да инициирате проверка на състоянието на е, съответните, е, на съществуващите политики, конкретни примери за това, и дали трябва да е, погледнем въвеждането на най-добри практики в правилата за, на Европейския съюз и трябва ли да приоритизираме стратегията на Европейския съюз за горите, защото ще загубим милиони хектари в следващите няколко десетилетия. И последна дума, държавни субсидии за твърдите горива ще бъдат преразгледани по време на вашия мандат. Възнамерявате ли да въведете действията за климат и в тази политика? Да внесете действия за климати в тази политика? Може би за, в рамките на един въпрос зададохте отговори, които трябва да давам пет години. Зададохте въпроси, на които трябва да отговарям пет години. Трябва да по първи въпрос е, не трябва да правим а, неща, които не са необходими. А, що се отнася до проверката дали нещо е, е природосъобразно по отношение на климата, всичко това е, е необходимо за нещата, за които, които се финансират с европейски средства, защото е много важно европейските проекти да се провеждат възоснова на натрупаните тук познания. Трябва още от самото начало един е, проект да бъде е, проведен на базата на климатични проучвания и ако се работи по пакет за е, транспорта и климата, ще работим по този въпрос с колегата комисар в областта на транспорта. Що се отнася до въглеродния диоксид в колите, това е една възможна област. Има много области в транспорта, които могат да се покрият, както казах по-рано. Споменахте и обществените поръчки. Мисля, че най-добре би било обществените поръчки да бъдат с изискване за природосъобразност. Има твърде много области, в които е, Европейският съюз може да помогне да се дръпне пазара във вярната посока. Не използваме тези възможности достатъчно добре на този етап. Що се отнесе до е, стратегията, ще обсъдим този въпрос с колегата Поточник. Много жалко е, че по отношение на горите не успяхме да постигнем е, европейски, европейска стратегия. Това е една област, в която изоставаме. Нека да се върна към единствения въпрос, на който не успяхте да отговорите. Много се радвам, че успяхте да отговорите на останалите. Що се отнася до субсидиите за горивата? 300 милиарда се харчат за субсидии за изкопаеми горива. Това е напълно неприемливо. Нямаме реална политика по този въпрос а, тези субсидии ще продължат и по време на вашия мандат. Смятам, че не трябва да субсидираме горивата. Това бе част от декларацията на Г8 от Лакуила тази, това лято. Ако си изпомням достатъчно точно, целта ни е да не се субсидират горивата в глобален план. Разбира се, когато работим в, с развиващите се страни, нещата вървят крачка по крачка, но всички знаят, че не е разумно да се субсидират този тип горива. Да, благодаря. Сега стигаме до първи въпрос от е, Комисията по индустрия. Е, е, няколко Десет е, колеги от е, тази комисия ще зададат въпроси, вместо е, двама да зададат по-дълги въпроси, 10 кратки въпроси. Това е много важна област, която е много тясно свързана с градната и с, с, с околна среда. Първи въпрос към Хайнс Флоренц. Добре дошли в Брюксел. Като министр по околната среда в Дания, вие направихте изключително а, много неща. Работихте отлично. Самата вие споменахте, че, ва, че не сме получили обаче в Копенхаген а, глобално задължително споразумение. Но това не значи, че светът а, е стигнал за да не на улица по този въпрос. В Китай се а, влагат огромни инвестиции в новите зелени технологии това, което ни е необходимо в Европа е да създадем повече устойчиви източници на енергия, да създадем повече зелени работни места и да поддържаме едновременно с това своята конкурентна способност. Няма как да го правим възоснова на заплати, които се плащат и извън Европа в тази област. Затова е много важно да разберем защо европейските предприятия не създават нови работни места. Как ще се справим с предизвикателствата, с които се сблъскваме по отношение на иновациите в новите технологии. Благодаря. Много благодаря. Благодаря, че ти не ми говориш на вие. Аз смятам да заложа най-напред на развойната дейност, на научната дейност. И тук е много добре, и че сме 27 имаме повече добавена стоеност да създаваме като законодатели на фирмите. Бихме могли да повлияем на много други ресори, на много други браншове, да определим кои са слабите точки, които се нуждаят от тласък от гледна точка на развойната дейност и технологичната иновация. Започва се значи от една добра идея в някой изследователски център и се стига до продукт, който директно се пласира на пазара изглежда в момента има черна дупка между тези два пункта и тук трябва да влеем повече пари. Трябва, трябва да видим и да се сравним с финансите, които се отпускат на Корея или на Китай и на техните учени. Не винаги трябва да гледаме само към големите фирми, към едрите предприятия, защото европейската економика в по-голямата част е съставена от малки и средни предприятия. И затова трябва да се свържем с браншовите организации, с бизнес организациите и да видим какво може да се направи в една фирма с около 30 или 100 работника, например така наречената така нареченото използване на електроенергията за електроенергия и топлинни цели. Това е един пример, който ми хрумва. Благодаря. Рита Томсън. Øh, Благодаря ти, Кони. И аз няма да ти говоря на вие. Добре дошла при нас. Връщам се на атомните електроцентрали, на ядрените електроцентрали. Имаме директива за задължителни въглеродни емисии, така наречената директива 2020-2020. Много евродепутати твърдяха, че ядрената енергия и зелената енергия всъщност са едно и също нещо, защото никоя от тях или поне в по-малка степен изхвърля въглероден диоксид. Миналата седмица енергийният комисар и комисаря по изследователската дейност твърдяха именно това, че е идеална възможност да намалим въглеродните емисии чрез повече ядрени електроцентрали. Очевидно е, че трябва да има сътрудничество между комисарите. Ти обаче току-що каза, че не си голяма привърженичка на ядрените електроцентрали. Как смяташ да работиш в този смисъл? Защото освен всичко останало, искаш да намалиш въглеродните емисии. Как мислиш да го направиш? Благодаря. Аз няма да обърна гръб, няма да се боря срещу ядрената енергия. В никакъв случай не я презирам, просто ние в Дания решихме да не работим в тази посока. Взехме решения, които след това се промениха с течение на времето. Пак казах, пак повтарям, има ядрена енергия. Това, което <laughs> трябва да подобрим е сигурността, безопасността на тези ядрени електроцентрали, да създадем ядрени електроцентрали от ново поколение. Може би, когато ги построим тези нови ядрени централи, от работеното гориво няма да поставя толкова големи проблеми. Наистина има и ще има ядрени електроцентрали в Европа наистина изхвърля по-малко въглеродни емисии, но пак повтарям, това не е възобновим енергоисточник. Много хора биха искали да, да отпускаме повече средства за ядрената енергетика, отколкото в търсене на зелени или наистина възобновими енергии. Аз смятам, че това не е правилно. Не е правилно да разработваме ядрени проекти, а не други. Това няма да ни доведе до никъде. Ня... Ще наклони везните неправомерно към ядрената енергетика. И ще ни отклони от главната цел да сме лидери в областта на зелените енергии. Благодаря. Dankeschön, Ivo Bellet ik zit hier. Благодаря. Иво Белец. Благодаря, господин председател. Искам да ви задам въпрос на холан... холандски за енергийната мрежа, а, която се изгражда из... в а, Северно море. Това е един голям проект на Дания, Белгия, Великобритания. Проект, в който ще участват и други страни, общо 6 страни, става дума за милион, милиони, които се инвестират. И тук е много важно да видим, ще има ли специални инструменти на Европейския съюз? Смятате ли да предложите такива инструменти и да ги защитите пред колегите си от комисията? Второ, какво смятате за идеята всички европейски граждани да имат пряко участие, да имат възможност да участват финансово, ако искат, и евентуално да извличат полза от дивиденти от този тип проекти? Мисля, че що се отнася до тази енергийна мрежа, колкото по-ефективна е една енергийна мрежа, толкова по-добре защото по този начин енергийните ни доставки стават възможно най-ефективни. И аз като а, министър и на енергетиката работих и по този въпрос. И смятам, че е много важно, ако ще въвеждаме по-висок процент възобновяеми източници на енергия, тогава системите да са много ефективни и гъвкави. Като е, Що се отнася до конкретния ви въпрос, това е въпрос, който попада в ресора на комисаря по енергетиката, така че смятам, че той би трябвало да ви отговори. Не мога да поема аз от него име ангажимент Йоланта Хюбнер. Е, Благодаря много, госпожо, госпожо е, кандидат комисар. По време на неодавнашния срещна върха в Копенхаген, въпреки усилията в подготовка на срещата, никакъв е, обвързващ ангажимент не бе подписан е, по отношение на намаляване на парниковите газове. и главно поради по вина на е, главните опоненти на това, е, тази идея Индия и Китай. Е, ще продължите ли сегашната политическа линия в международните преговори или ще появите малко повече гъвкавост по отношение на тези държави? Втория въпрос – какво ще кажете за информацията, която изтича от научно-изследователски е, центрове относно е, фалшификация на цифрите, свързани с е, измененията в климата и парниковия ефект? Да, така наречената климатична да, тази афера се нарича Climate Gate но според мен това не променя нещата. Могат да изтекат няколко мейла, но тук говорим за няколко хиляди науч, е, е, научни работници, които знаят за какво става дума, които ни дават съвет. И аз не смятам, че това по някакъв начин ще им повлияе, защото е, някаква кореспонденция по имейл е изтекла е, някъде. Мисля, че би трябвало. Е, не трябва да сме е, прекалено отрицателно настроени към това, което се случи с големите държави економики в е, е, Копенхаген. Аз е, е гледам различно нещата. Например, Бразилия при няколко дни каза, че въпреки растежа през следващите няколко, е, няколко дни, те ще се отклонят от е, обичайната тенденция по отношение на е, в, е, в съотношение 35 е, към е, вместо 35-38%. С 35-38%. Това е значително е, промяна. Е, а Китай говори за съкрещаване на същите показатели 40-45%. Е, мисля, че за такива крупни економики да се отклонят от е, своите нормални 5 годишни планове и да кажат, окей, за, 20, за 2020 година това смятаме да направим, това показва, че те имат сериозни намерения така че прави сте, нищо не беше подписано черно на бяло, но в а, а, документа от Копенхаген се казва, че те ще предприемат действия по отношение на климата и всъщност те доста далече отидат, а, изпълнявайки тези ангажименти в съответните държави. В Киото, САЩ, Бразилия, Китай, Индия, Южна Африка и а, а, новите економики и САЩ а, не бяха част от... А, не, не бяха поели задължения в Киото. Сега те поемат такива и а, казват, да, ние също ще поемем своя дял от глобалната отговорност в тази е, един кратък допълнителен е, въпрос. Вие всъщност нещо е, отговорихте вече на това, но въз... планирате ли среща заседание и потвърждавате, на която да се потвърдят данните и да се изяснат всички изтекли и да се изяснат проблемите. Мисля, че това е проблем, който, с който ще занимават самите учени. Ние като политици имаме общо взето един избор. Е, е, ние трябва да решим, е, ще се вслушаме ли в думите на науката, научите среди и ако те ни кажат, че трябва да поемем, ако ни кажат, че трябва да поемем огромен риск по отношение на бъдещите поколения, значи трябва да това е наш избор. Или пък можем да кажем, добре, след 20-30 години, представете си, че учените ще ни кажат нещо друго тогава. Какво е, какъв е най-лошия сценарий? Значи е, по-чисти технологии, по-ефективни технологии, по-малко зависими да бъдем е, от е, горива, вносни горива. Дори при най-скептичен сценарий, ако това бъде постигнато, какво лошо има в това? Значи 9 милиарда души население на земята, които всички ще имат своя дял от доставките на електроенергия. Какво лошо? Да, да, много благодаря, госпожо кандидат-комисар. След след провала на Копенхагската конференция, европейското обществено мнение бе много сурово, защото сметна, че Копенхаген е не само провал, а и че тези, които ще поемат най-тежката част от сметката, са тези, които и без това вече страдат от безпредседентната економическа и финансова криза. И аз мисля, че тук загубихме доверие и трябва отново да го спечелим. Това ще помогне на Евросъюза да продължи да заема челните позиции, да говори единогласно и така нататък, и така нататък. Но как? Като предложи задължителни финансови мерки. Днес вие за първи път предложихте Еврокомисията да заеме лидерска позиция от името на Евросъюза. Какво е вашето мнение за начина по който следва това да се постигне? Да се върнем отново към челните позиции, може би с въглероден данък към трети страни или може би така наречения зелен данък за стоките, произхождащи от държави, които не уважават в достатъчна степен околната среда и неговото и нейното опазване или пък някакъв екологичен данък върху финансовите транзакции, сделки и така нататък. Нещо повече по този въпрос. Благодаря. Uh, Разбирам вашата загриженост. Сега сме мобилизирали общественото мнение, пък не успяхме е, да а, е, достигнем до достатъчно бляскави резултати. Как да запазим а, е, вниманието на хората върху тази тема? Как да ги държим за ангажирани и да не говорим, че те се борят и с економическата криза? Ами моят отговор е следният. Това е един от начините да излезем от економическата криза. Ако го направим по един умен начин, ще създадем нови работни места, като инвестираме в тази област. Затова е много важно в този момент хората да разберат, че програмата в тази област не е насочена против а, заетостта. Напротив, това е начин да се създадат повече работни места. Що се отнесе до да, въглеродния данък, знам, че в някои страни има такива налози, особено по областите, които не са покрити от схемата за търговия с емисии. Но най-важното на този етап е международното споразумение, което е било вече години, няколко години най-важен приоритет е, за Европейския съюз да бъде постигнато в Мексико. А, и само ако има провал да се а, е, преминава към такива мерки в Съединените щати, ще има търговия, е, схема за търговия с емисия следващата година. В Япония също. В Китай също се говори за подобни мерки. Мисля, че това е най-ефективният начин да се работи и именно заради това това е за предпочитане за европейските предприятия, защото тази схема е доказано полезна за околната среда. Само ако а, нищо от а, всички тези планове не проработи, трябва да се връщаме обратно към данъчните мерки. Надяваме се, че няма да се стигне до там. Там. Това е в центъра на нашите европейски грижи, не само индустрията, през следващите седмици и месеци може би ще има вълнение, защото работещите в промишлената сфера са особено притеснени от тези перспективи. Благодаря. Sure Повтарям, значи, както казахте, този, този въглероден теч и тези въглеродни мерки от данъчен характер са в центъра на нашето внимание. Хубаво. Но, може би, тези работници, трудещи се, които работят в областта на индустрията, няма ли да се притеснят за това, че индустрията ще понесе несправедливи ограничения? Дали няма как да ги успокоим, като им кажем, че данъчните приходи ще се използват след това за тяхна облага? Благодаря. Um... Да, разбирам вашите притеснения за изтичане на високовъглеродните производства. Смятам обаче, че ако на този етап се поддадем на страховете си, това ще бъде пътя към провала. Защото конкуренцията е много жестока и трябва да мислим за работните места. Ако работим разумно с тези мерки ще създадем нови работни места. Е, през 2008 е, година, е, последната сравнително нормална година след преди кризата, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия нараснаха с 19%. 19%. Именно заради това смятам, че хората в моята страна, например, не са е, трудни за убеждаване, че ако се предприемат такива мерки, ще се създадат работни места. Ще има е, увеличена е, ефективност и увеличен износ. Благодаря. Следващият въпрос ще бъде зададен от Цирпа Пиети Кайнен. Uh, um, Подчертахте съвсем основателно, че ни трябват зелени цели, трябва да помогнем и на нашите производства да се адаптират е, е, и да останат конкурентни в бъдеще. Аз лично не се опасявам от е, изтичането на въглерод, защото компаниите обикновено не не се е, не преместват производствата си в е, държави с по-слабо е, законодателство, по-слаба работна сила и така нататък. Обаче промяна е необходима и вие подчертахте колкото е възможно по-рано. Въпросът обаче как да стане това? Може би съществува риск сега с тази стратегия за 2020. Все повече се говори и може би много повече е, се говори от преди за е, зелените аспекти на растежа и ни трябват наистина ефективни е, средства за повече ресурси и е, източници на енергия. Е, и моят въпрос към вас е как ще стане това и как могат да се използват субсидии за такива положителни към околната среда средства. Да, а, ние а, ще покажем, че ако сме неефективни, ще плащаме висока цена за това. Тоест, а, ще. А, как а, ще направим нещата утре различни от, а, от днес? Мисля, че това е един е, еталон, един показател, който трябва да направим 50, да постигнем. 15 различни е, показателя. Това трябва да се е, разглежда не само като бремено и като вдъхновение. Как е, е, да наградим тези, които ще, го, ще постигнат най-добри резултати? Мисля, че това е положително за бизнеса, за производството. Те трябва, това ще ги накара да бъдат много по-концентрирани върху научни сватовски развойна дейност. Мисля, че можем да постигнем много повече и в областта на образованието. Спомням си преди няколко години хората в Европа казваха, ние винаги ще, е, ще сме в челните редици, ще е, откриваме нови продукти и така нататък, но сега Китай ни изместиха. Те са иноваторите. Не е, мисля, че е, така ще останат, е, нещата ще останат така в бъдеще. Е, тоест, е, трябва да се е, да хвърли много усилия в предприемачеството, иновацията, е, да намерим стимули за тези, които е, изобретяват е, и разбира се, в областта на образованието трябва да се свърши много. Е, това са нещата, които ние можем да направим. Общи линии ние в Европейския е, съюз не успяваме много добре да споделяме най-добрите практики. При няколко години в е, Дания някаква компания, някои фирми казаха, не можем да е, седнем на една маса и да говорим за едни и същи проблеми, защото бяхме конкуренти преди години. Но сега те разбраха, да, съвсем смислено е, такава малка економика сме. Защо да не, сед, да не седнем на една маса, да разговаряме и да излезем с обща позиция, тогава на външния пазар ще сме много по-силни. Мисля, че има какво да направим и да се научим от другите, е, ние в Европа да учим от най-добрите практики. Малко по-конкретно, готови ли сте, е, готови ли сте да е, да разширите е, във всички, е, квотите във всички области на продукти, е, мисля, че ако подпишем, е, ако направим такава директива, е, ще бъде изключително полезно. Аз като датски министр непрекъснато, на всеки 6 месеца е, трябваше да, да докладвам колко неща са свършени и така нататък. Мисля, че това е един бавен, но положителен, ефикта, ефикасен начин. Аз смятам, че трябва да се разшири. Не, не съм сигурна какви са ограниченията днес, е, но мисля, че това е едно много ефективно средство и е, е в духа на това, което казах, да си сътрудничим и да поставяме стандарти критерии. Това е много добро средство за нас в Европа. Например, е, еле, е, е, автомобилите с електричество, да, е, няма да има конкуренция, но не пречи да поставим някакви стандарти, които да постигнем в крайна сметка, вместо да, да е, се състезаваме кой, по, кой ще открие нещо ново. Благодаря. Сега следващия въпрос от транспорт, Комисията по транспорт и това е Вил Итала. Е, да, въпросът ми е свързан с морския транспорт. Всяко решение, политическо решение, свързано с транспорта, обикновено опира и до околната среда. Е, Международната морска организация по, е, за, за мореплаване говори за намаляване на емисиите. Е, това се отнася само до е, Балтийско и Северно море, е, в резултат на което конкуренцията в Европейския съюз ще се изкриви, ще се бъде подкопана и това не е честно. Как според вас можем да съчетаем е, двете политики, околна среда и транспорт в Европейския съюз? Е, решението е, се бави по тези въпроси. Как ще съчетаем тези два противоположни фактора? Да, аз е, в е, натиска в е, Международната организация по мореплаване е много голям. Наистина регламента за корабоплаването да мине през организацията, Международната организация. Но аз с тях съм работила вече, работя вече много години и се надявах, че в Копенхаген ще можем да се е, да се споразумеем с тях и да включим международната е, корабоплаване и авиация. Е, но не успях този път, но следващия път ще им го кажа много ясно. Да, аз предпочитам международната организация да решава и да поставя своите рамки за корабоплаване, но те трябва да се адаптират и да правят нещо, а не да се колебаят. Смятам, че и за корабоплаването се въжи това, което казах по-рано. Понякога трябва дажен, е, даден отрасъл да, да, да, да бъде тласкан да се модернизира. Например, в кризи много корабоплавателни компании започнаха, сами стигнаха до този извод и започнаха да го правят, защото видяха, че се налага и от гледна точка на околната среда и е, че има и економическа полза от него. Допълнителен въпрос, е, господин председател. В случая с Балтийско море, обикновено руснаците, които не е, изпълняват е, решение на Международната организация, те доминират в е, транспорта в Балтийско море, така че ние си вкарваме автогол с това. Какво е вашето мнение? Как можем да решим този проблем с Русия? Да, това е сериозен проблем и той не зависи от е, е, екологичния регламент, е, свързан с Балтийско море. Аз обаче забелязвам известна промяна в е, позицията на Русия. Е, не знам дали то по този конкретен въпрос има нещо промяна, но през последните месеци наблюдавам, че изглежда президента Медведев е, някакси е, така по друг начин е, приема екологичния дневен ред и програма, от, излезна промяна в позициите в това отношение на руското ръководство. Да се надяваме, че в крайна сметка някакви резултати ще произлезат от това. Благодаря много. Сега започваме следващия кръг въпроси с Криста Клас. Благодаря, госпожо, господин председател, госпожо Хедегард. Ето ме тук. Копенхагенската конференция не даде резултата, който очаквахме. Ние си бяхме поставили цели в Европа, бяхме ги разписали е, и по отношение търговията с емисии и директивата с търговия с емисии. Е, бяхме вписали ясно, че тази директива трябва да се нагоди към е, международно споразумение – вие виждате ли необходимост тази директива за емисиите да бъде адаптирана и какви последствия виждате след провала на споразумението от Копенхаген, смятате ли, че някои членове от тази директива продължават да въжат 28 и е, какво ще кажете за, за еталоните, за, за критериите, които си поставаме? Можете ли да гарантирате, че най-ефективните инвестиции всъщност до 100%, 100 е, от е, сертификатите за производство ще бъдат е, безплатни. Не смятам, че във връзка с споразумението с, от Копенхаген трябва да променяме директивата. Има много добри възможности за схемата за търговия с емисии за бъдеще. Мисля, че ние Е, е, в Европейския съюз и в парламента и в комисията поддържаме много тесни връзки с представителите на Американския конгрес, които в момента се опитват да създадат американската система. Затова мисля, че сме постигнали много а, голям напредък а, по отношение на създаване на възможности за свързване на двете системи, на европейската и американската. И по този начин да започнем а, световния пазар. А, що се отнася до а, стандартите за изпълнение, не мисля, че трябва да има 100% възстановяване на разходите. Някои от разходите ще трябва да се поемат от съответните действащи лица. Е, ich möchte noch ein bisschen überleiten. Още малко искам за тези, за критериите. Е, те могат да бъдат дефинирани но да кажем, е, е, ако трябва да бъдат включени и други области, за сълскохпански е, и други продукти, как ще това ослужава нещата? От една страна растенията поемат CO2 и редуцират и намаляват кислорода във въздуха, значи това, е, ако, ако отчетем и е, тези фактори, в, е, свързани с нашето ежедневие, с земеделието, с хранителната промишленост, как ще оценим нещата? Да, тук навлизаме в изключително технически въпрос, как точно да се измерва за това, но има конкретни начини за измерване емисиите от селското стопанство. Ние в Дания, например, имаме е, план, който се нарича е, зеления, продоволствения план в селското стопанство, е, тогава, е, например, излизаме с е, правилник кога да се засяват дадени култури през зимата или кога да се торят, за да бъде най-ефективно. Тоест, науката знае кой е най-добрия метод, най-добрата практика от гледна точка на климата. Но разбира се, има критерии за измерване на тези показатели. Ако се задържат и емисиите в почвата, е, може би трябва да използваме е, тази област допълнително е, в Европейския съюз, макар че вече включваме и тези кладенци, тези в които се съхранява въглерод, но сега от е, лявата ви страна Линда Макеван. Госпожо кандидат комисар, аз искам да говоря за схемата за търговия с емисии. В уводните си думи говорихте за транспорта и емисиите от транспорта, които се увеличават. Говорихте и за морската политика. Става дума за това, че има до 2011 година един ангажимент да се въведе нещо в тази област, ако няма международно споразумение. Надявам се, че ще спазите това. Що се отнася до пътния транспорт в Съединените щати се работи с налагане на налози върху източника, т.е. върху горивото. По подобен начин се работи и в Австралия. Ние бихме искали да видим, може ли е, тези мерки да бъдат включени в схемата. Е, първо, по въпроса за 2011 година и за целите за 2011 година, да, е, смятам, че те трябва да се спазят и ние вече сме е, казали, че заявили пред Международната морска организация, че ако не се постигне международно споразумение, ние ще вземем мерки от европейска страна. В крайна сметка, обаче е много по-добре да има международно споразумение, защото корабоплаването е един глобален отрасъл, много е лесно един кораб да се пререгистрира в чужда страна и да избегне изискванията. Затова е добре да е международно споразумението. Сега ще се отнася до разширяването на обхвата на схемата за търговия с емисии е, имаше и други е, коментари от залата, дали не е добре да се направи нещо по този въпрос. Мисля, че това е интересна идея, но трябва много внимателно да помислим какво би означавало това е, за начина по който работят и съответните отрасли. Що се отнася до енергийния пакет, знам, че в тази връзка държавите членки в момента работят по специална политика за, за а, а, пътния, сухопътния транспорт, защото той не влиза в момента в тази схема за търговия за, с емисии. И така в момента държавите членки би трябвало и да работят по своите планове за транспорта. Няма как да се справим с зададените си цели, ако и пътните превозни средства не са по-ефективни. Схемата за търговия с емисия е насочена към а, промишлеността но е много важно какво правим и лично. Така че ще ви задам същия въпрос, като въпроса, който зададох на господин Поточник. Какво вие правите в личния си живот, за да намалите въздействието си върху околната среда? Имате една минута, казва председател. Получавал съм този въпрос и като министр в областта на климата, сега го получавам и като кандидат за комисар. И мога да кажа, и ние в нашето семейство сме направили това, което много нормални е, семейства правят. Например, когато а, си купихме а, нова кола, защото имахме една много стара кола, избрахме кола с категория А. Съвсем нормално е, могат да се съберат а, две момчета на, на тинейджерска възраст на задната седалка така че нещата работят добре. А сега през декември също сменихме някои от прозорците с по-добре изолиращи. Когато си купуваме пък електрически уреди, винаги гледаме етикета за енергоемкост. Съвсем прости неща, практически, които всеки може да направи своя живот. Хубаво е да го имаме предвид. Благодаря. Мисля, че, и, че този въпрос ще се появи отново през следващите два часа, казва председателят. Богослав Соник има думата. В Европа над 90% от енергията е, се получава, се произвежда от, е, с твърдо гориво. Това не може да се промени от днес за утре, защото това ще натовари страшно гражданите на държавите производители на енергия по този начин и ще убие направо производството. Е, допускате ли, че разходите в борбата с е, измененията в климата трябва да се разпределят е, равномерно между държавите в Европейския съюз и как ще гарантирате такова равно разпределение? И какво можете да кажете за чистата е, енергия с, с е, въглеща? Е, въглеща? Е, кога може това да бъде въведено е, на, в индустриален е, мащаб? Е, не смятам, че в Европа имаме същите е, ценообразуване, но мисля, че в пакета климата и енергетика е, като е, съюз ние направихме нещо, за да компенсираме млад... новите държави членки и по-скоро тези, които зависят до голяма степен от е, твърдо гориво. Ние им дадахме безплатни квоти за съществуващите е, електроцентрали на въглища. Така се постарахме да изравним разходите е, между различните държави членки за гражданите от една и друга държава. Да, аз мисля, че Въглищата ще си останат е, източник на енергия в този свят е, още за много години напред. Е, е по-добре е чисти въглища, отколкото мръсни въглища, както казваме, но и те е, трябва в дългосрочен план постепенно да, да е, елиминираме, защото и чистите въглища замърсяват, те изхвърлят CO2. Ако открием някаква фантастична технология да се предотврати това, ще е добре. Но трябва да търсим все по-чисти начини начини на производство на нашите е, стоки. И още нещо. В, от точка на енергийна сигурност е, в бъдеще ще трябва да се опитаме да можем колкото е възможно, е, трябва да се опитаме да бъдем колкото е възможно по-независими от е, твърдите горива, така че не бива да изпускаме от внимание този въпрос. Не знае дали правилно ви разбрах, но вие казахте, че в бъдеще чистите въглища ще е, в крайна сметка трябва да бъдат изключени и те. Така ли? Е, не, казах, че още много време въглищата ще е, бъдат използвани в този свят и в Европа, разбира се. Което се опитвам да кажа е, че в много-много дългосрочна перспектива, разбира се, не в следващите пет години, много бих искала едно нисковъглеродно общество, едно общество, един свят, в който ние ще можем да се отървем от е, твърдото гориво, да елиминираме твърдото гориво. Може би няма да е в нашия живот, е, но като визия за далечното бъдеще е, смятам, че е добре, винаги е по-добре да се намерят нови технологии. А сега Критон Сенис. Благодаря, господин председател. Ще приветствам госпожа Хадегард. Е, наистина много е приятно да се види човек, който е работил в тази област е, и е, така съм доволен от е, критичните е, бележки, които направи за Копенхаген. Сега ще продължа да задам въпроси си на гръцки. Как ще гарантирате, че на, на естествените екосистеми, които е, са всъщност най-ефективните е, въглеродни кладенци в света, на Земята, е, и всъщност е, най-спешно се нуждаят от е, е, секвестрация на, карбон, на въглерода, ще бъдат съответно е, защитени? И по-конкретно, как ще включите политиката за почвите, е, по, е, убежищата и е, гори? морите, океаните и водата в интегралната, в цялостната схема. Да, е, разбира се, има е, трябва да, да имаме по-координиран е, поглед върху това как да, да, да се грижим по-добре за горите, водите и така нататък. Все още имаме различни политики и линии, не са особено устойчиви нямаме, не сме сигурни дали има някаква постоянство в нашите критерии по отношение на горите, например, така че трябва да се координираме. Бих искал да работя с колегата си, господин Поточник, ако разбира се стане комисар, да работим за това, което вие е, споменахте за местообитанията и в а, рамковата директива, в, а, в директивата за водите, всяка държава трябва да прави своите конкретни, а, е, изработва своите конкретни планове. А, е, колкото до почвите а, е, и горите, мочурища и така нататък, а, всичко това трябва да се контролира от а, рамковата директива за водите. Е, в е, следващите пет години е, ние ще трябва да работим по много важни директиви от времето на господин Димас. Трябва да си помислим дали да продължаваме да ги преработваме или вече да ги изпълняваме. Това ще ни помогне да постигнем целите си на по-голяма устойчивост. Да, благодаря. Как може да работите за предпазването на тропическите гори и за да не се превърне това в нещо като компенсаторен механизъм за въглеродния диоксид, а просто средство за борба срещу климатичното изменение. Мислите ли, че поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии трябва да се превъплатят в наистина измерими европейски мерки. Как смятате да се справите? Благодаря за турбическите гори и как да се погрижим а, механизма да работи добре. Най-важното е да има съвсем ясни международни правила и международно споразумение. Защо? За да няма двойно преброяване, да знаем, че действително вложените средства постигат резултати. И също така това означава, че не трябва в мерките да се включват вече съществуващи и вече прилагани практики. задават се въпроси, тъй или иначе се прави нещо в горите, може ли то да се запише като мярка която вече се е, прилага. Не, това не е допустимо. Нашата политика трябва да предложи допълнителни мерки, които да могат да се включат в усилията е, за борба с промените в климата. Това е много сложен въпрос в международните преговори, но е и една от областите, в които тези преговори са напреднали възможно най-много, защото е, целта е да се дават е, средства на фермерите в развиващите се страни, които работят така, че да защитават е, горите, а не да ги изсичат. Има много възможности, много интересни възможности, които могат да дадат и възможност е, за развитие. Благодаря. Следващия въпрос е от страна на Катлин Ван Бремт. Велкома, фрауде министър. Да, благодаря. Добре дошла, госпожо министър. Извинете, всъщност, кандидат комисар. Ние сме убедени. Убедени сме, че вашите познания и вашата компетентност по въпроса са безупречни, но просто искам да попитам нещо свързано с, човешкия ви екип. Дали те няма да бъдат безпомощни, защото ще трябва да следват темпото на други комисари, тези, които работят в областта на енергетиката, например. Вашите отговори. Вашите отговори бяха точно в този смисъл, особено когато отговорихте на госпожа Томпсън по въпроса за ядрената енергетика. Как ще как ще действате в този смисъл? Готова ли сте да бъдете координатор, когато се случи така, че вашият сектор и енергийният сектор влизат в сблъсък или са на различни становища? Ще се разграничите ли от едно такова становище? Благодаря. Във всички случаи възнамерявам да се боря за за отношение към ресурсите, което води до ползи за климата. Аз казвам, че не съм защита на изкопаемите горива нито в Европа, нито другаде по света. Но трябва да се има предвид, че има бедни страни, като Индонезия, в които няма как да се разчита на други горива на този етап. Най-важното е обаче, че вече всички международни организации казват премахнете субсидиите за изкопаеми горива. Що се отнася до функционирането на моята е, генерална дирекция? Да, права сте, няма да ни е лесно. И разбирам, че е, тук се вижда една несигурност. Е, но нашата дискусия тази сутрин доказва, че в климата се включват всякакви въпроси. Промишлеността, научните изследвания, енергетиката, околната среда, транспорта. Така че въпросът е да решим как да направим верния избор. Ня... Целта е усилията в тази област да се включат в една в едно звено. И е съвсем ясно, че когато тази комисия казва, е, ще дадем много важен приоритет за борбата срещу промените в климата и искаме климата да участва а, във всички политики а, като мярка, тогава ще се дават ресурси по всички политики, за да могат мерките да бъдат приложени. Благодаря. Следващият въпрос ще бъде зададен от Ея Рита Корхола. Госпожо е, кандидат комисар, вие изразихте своята вяра в е, схемата за търговия с емисии и казахте, че се надявате тя да се свърже с други такива системи извън Европейския съюз. Но когато става дума за разпределението на квотите Можете ли да кажете как свързването на две такива схеми може да работи? Знаем, че като цяло цената на една квота ви, на... на квотите зависи от пазара, от търсенето и предлагането. И Въпросът е обаче, че в Съединените щати се говори за таван на цените, докато при нас такъв таван не се предполага. Така че как можем да свържем две такива различни системи? Доколкото съм разбрала, начина по който работи тази схема няма необходимост квотите да се разпределят по един и същи начин. Най-важното е да се зададе стандарт, да се, да се зададе норма, да се работи по е, европейския начин, който се надявам в крайна сметка да стане глобалния начин. И ако като начало успеем да свържем европейската система и нововъзникващата американска система, тогава ще можем да разчитаме, че от това ще се вдъхновят и останалите страни, които започват да въвеждат такива системи, като Япония, Австралия, Нова Зеландия и други. За това е много важно да има глобална цена, която се плаща за въглеродните емисии. Много е важно това, че в Европа няма 27 в Европа да няма 27 различни платформи за търгуване на тези квоти. Най-добре е квотите да се объединят в цяла Европа. Председателят, доколкото разбирам, притеснявате се да няма спекулации, както тези е, на борсата, да не се получат е, рискови действия от е, хедж фондове, да. Това е много важен въпрос. Има, това беше моят коментар. Фиона Хол има думата за следващия въпрос. Точно по същия въпрос в е, схемата за търговия с емисии на, Евро, на ЕС има проблем, защото за да работят тези търговски схеми за търгуване, трябва да има стабилни е, цени за, на въглерода. Но на практика, по една или друга причина, разбира се, рецесията е една от причините, има и други, е, цената на въглерода на практика се оказа нестабилна и е, е, летлива. Каква е позицията ви за ниските цени на въглерода, поне е, за занижаване цените на въглерода, поне като краткосрочна мярка? Това е, беше част от е, международния дебат и в Европа също от известно време. Различни е, обсъжда се и в САЩ. Аз лично се съмнявам много, че това ще ни помогне да постигнем е, целите си. Защо? Е, защото първо, ако имаме такъв един прак или това ниво как ще сме сигурни, че в е, е, следващ... Ако поставим е, долната пода, как ще сме сигурни, че в следващата економическа ситуация няма да имаме и таван. Да, бизнесът ще каже да, за нас е добре да имаме базис на минимална цена за нашата предсказуемостта в нашия бизнес. Трябва да си да помним, че цената варира между 10 и 25 евро сравнено с, с вариациите на цените на петрола, това не е толкова голям диапазон. Така че смятам, че е много по-важно да успешно да, не, да, не, да, да успеем в това да не а, раздаваме пеклено много а, квоти тук е място за политическо регламентиране и е, това ще помогне пазара да работи, защото ще се услужат много нещата. Ако поставим под, е, ще трябва да има е, излишъци, квоти, изкупувани и така нататък. разбира се, хубаво е да има гъвкавост и предсказуемост, но аз се опасявам, че е, ще дойде един момент, когато производителите ще дойдат, че кажат сега пък служете таван и тогава ще кажат, е, е, ще трябва да се стигне до фиксирана, единна фиксирана цена, как ще работи тогава пазара. Ясно е, че в е, кризи цените падат. Нищо странно няма в това. Така работ... Това са правилата на пазара. При голямо търсене парите, при голямо предлагане парите падат и така нататък. Значи трябва да се доверим на пазара да, но, да действа този принцип. А сега Мария Даграса Кавалио. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. По въпроса за изследователската дейност в зелените енергии, това е важен кос в борбата срещу климатичните изменения. Днес обаче инвестициите са по-малки по рядко отколкото през 80-те години. Как ще гарантирате приоритетния характер на този бранш в финансовите перспективи? Как ще се отрази това на европейската промишленост и по-специално слънчевата енергия и енергията от ВЕЦ. Какви мерки предлагате за намаляване на въглеродните емисии в градска среда? Как смятате да подписвате, например, споразумения в този смисъл с кметствата? Как смятате да ги въведете в практиката, за да може да се стимулира ефикасността, енергийната ефикасност на сградите, например? Благодаря. Are you talking about research for the last one with buildings? Когато питате за сградите, имате предвид на научно-развойната дейност, така ли? Да. Добре. Смятам, че е много важно, когато говорим за финансовата перспектива, както казах и по-рано, приоритетите в финансовите перспективи да отговарят на политическите приоритети. Няма, не можем просто да продължим да организираме финансовата перспектива за следващите 5, следващите пет години, така както сме работили през предходните 5 години. Какво значи това, че нямаме нови идеи, нови приоритети? В крайна сметка трябва да се оцени какво се е променило през, следващи, през последните 5 години и Вярно, че в предходната перспектива економическото възстановяване и научно-развойната дейност бяха отбелязани като приоритети, но трябва да работим по новите си приоритети. Когато говорим с сълскостопанските фондове, трябва и там да заделяме повече средства за научно-развойната дейност, за новите технологии, за използването и производството на биогаз, защото това е една невероятна технология и няма нужда всяка държава членка сама да се бори да си разработва такива технологии, защото те вече може да са разработени другаде. Именно заради това е много важно да се борим за тези бюджетни редове и аз, ако одобрите моята кандидатура, е, ще проведа като една от първите си заседания едно заседание с е, комисария, който отговаря за научно-развойната дейност. Благодаря. Сейд Елка Кадраве от Транспортната комисия. Уважаема госпожо кандидат комисар, аз съм, ето ме тук, Няколкократно подчертахте необходимостта да говорим за транспорт, когато говорим за климатично изменение поради високите му въглеродни емисии. Това обаче не е много просто. Проблематиката е сложна, това е нещо като калейдоскоп и сякаш мерките са много амбициозни, а резултатите – не се постигат само с определяне на норми за тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Повече неща са нужни. Споменахте, например, пакета климат-енергия. Искам да ви попитам какъв е графикът ви и по-конкретно какви са вашите лични виждания за конкретизирането на този пакет климат-енергия трябва да има мерки, трябва да има ограничителни механизми. Как виждате? Благодаря. Well, the, the answer to the timing will be um, as soon as possible. And I... Моят отговор е възможно най-скоро. Не мога да ви кажа точно кога, защото трябва да го обсъди с своя колега комисаря по транспорт, но смятам, че тук има много сериозно предизвикателство. Емисиите от транспорта много често на практика нам, намаляват резултатите от усилията ни в други отрасли. И а, това се оказва, че нещо, което сме можели да постигнем за 5 години, заради сухопътния транспорт, се постига чак за 10 години. Споменах по-рано тежкотоварните автомобили. Това е един от важните въпроси. Също така трябва да говорим за въглеродния диоксид от колите. Сега а, говорим за включване и на авиацията в схемата за търговия с емисии. И смятам, че аз като а, че заедно с комисаря по транспорт е, трябва да видим как е, работи цялата област на транспорта, какви са връзките, как е, разглежда, как подхождат хората към този въпрос. Има много неща, които ние като Европейски съюз можем да направим, за да обменим най-добрите практики в тази област. Ето, например, много важно е и как се планира транспорта. И е, също така трябва да разпространяваме най-добрите практики е, по отношение на планирането. Миналата година за първи път в Дания бе направен голям е, план за транспорта, за инвестициите в транспорта до 2009 година. Много дългосрочен план и се е, говори за е, това, че е, по-рано повечето инвестиции бяха правени в частния е, е, транспорт. Е, сега се правят много повече инвестиции в обществения транспорт и тези транспортни средства ще работят много по-енергийно ефективно. Благодаря много за този отговор. Може би е добре да спомена още един въпрос, свързан с това. Транспортния отрасъл от години тече дебат за цените. Как да се стимулира мяната на поведението на гражданите чрез цените. Една, един от външните разходи е, е разхода по въглероден диоксид. Моят въпрос към вас е подкрепяте ли тази концепция, този принцип за включване в е, цените на тези външни разходи. Много важно е да оставим това като една отворена възможност крайна сметка тук става въпрос и за данъчно облагане, за един економически въпрос, държавите членки ще вземат крайното решението. Но мисля, че решението да бъдат включени е, и външните разходи в общите разходи е подходящо предложение и е много важно тук да мислим възможно най-находчиво. и хората да знаят, че ако искат да излязат да се видят приятели в някои а, определени моменти на деня, това ще им струва по-скъпо, отколкото ако излиза в други моменти. По този начин можем да регулираме а, натоварения трафик и а, можем също така да видим какво се случва по конкретни пътища, които често се а, е, задръстват така че има изключително много неща, които могат да се направят и е, да се знае, че е, задръстванията струват пари. Благодаря. Ян рада има думата за следващия въпрос. Госпожо Хедегард, мисля, че имам право да ви нарека така. Много неща слушахме тази седмица и наистина вашият е, отговор и вашето е, е, изпълнение тук минава е, петте звезди, е, така че вие поставяте нови стандарти сама по себе си. Е, значи, е, попитахме господин Етингер за въпроси за енергетиката. Неговата философия е малко по-различна. Ние зададахме въпроси на комисаря е, госпожа Куин е, по научно-изследователските въпроси, която не е готова да отклони нито един, нито цент от ядрената енергетика към други и така нататък. Как ще убедите вие вашите колеги по отношение на финансовите ресурси. Как ще ги убедите да прехвърлят средства от техните портфели към вашия, а стратегическите инструменти? Получихте ли някакви такива от обещарливи такива президента Барозо, за да може да следвате, да, да, да постигнете целите си? Да, благодаря много няма да е лесно. Зная, никак не е лесно, ако отида при колега и кажа, е, виж, трябва да помислиш и за измерението е, климат, след като той има 10 други приоритети. Ще се наложи да се води битка, но трябва да се разглежда комисията като цяло, не само като комисия за околна среда или климата, цялата комисия като екип е, ще трябва да може е, да докаже, че не само е, говорим красиви неща, а е, трябва да, из, да изпълним и да ги последваме с действия в следващите пет години. Според мен, възможно е да се е, спори, да се настоява. Е, така че тези, които отговарят за иновациите, за създаване работни места, за развитие на промишлеността в Европа, е, е, в 5, 10 и 20 години да видят ползата от това. Аз няма да бъда изцяло сама е, изолирана в тази битка. Ще работя е, с моите колеги в много тясно взаимодействие и ще, моята кауза е добра, ето защо тя ще ме вдъхновява да я защитавам убедително. И е, Наистина трябва да използваме силни, убедителни аргументи, е, защото това е в полза на всичките. Благодаря някой друг от необвързаните. Няма. Те се е, те изцяло е, бойкотират изслушването, никой от тях не присъства. А сега въпрос е от Юдит Меркис. Благодаря. Госпожо Хедегард, Копенхаген не доведе до резултатите, на които се надявахме всички ние, е, а пък и вие. И както споменахте, едно от решенията е Европа да говори с един глас. Вие наистина ли сте достатъчно убедена в това и можете ли да ни гарантирате, че ще се ангажирате да убедите комисията, съвета и всички нас, че трябва да има изключителни компетенции на Европейския съюз в областта на промените в климата. Смятам, че Лисабонския договор съвсем ясно посочва, че ще има един водещ преговарящ. Така че в Лисабонския договор вече е заложено решение на този въпрос. Мисля, че тази дискусия трябва да се проведе възможно най- бързо. Може би тя вече се провежда на неформалната среща на министрите по околна среда днес и утре в Севилия, защото трябва всички да си спомнят много ясно как са се чувствали в Копенхаген. За това трябва да се проведе възможно най-скоро тази среща. Аз много добре знам, че е много трудно да се вземе решение кой да води тези преговори и може да има много е, борби в тази връзка, но гражданите очакват от нас, след като толкова години се опитваме е, да подобрим функционирането на институциите, в крайна сметка сега Европа действително да работи по-обединено. Затова мога да ви гарантирам, че поне моя глас е, ще се погрижа да бъде чуд и е, в комисията и в съвета. Защото много от министрите са готови да се съгласят с мен, като си спомнят как се чувствали в Копенхаген. Благодаря, господин Лайнен. На 31 януари държавите членки или Европейския съюз ще бъдат активни. Мисля, че този въпрос подлежи на дискусия. Ще се обсъди и в Корепер и следващата седмица. Обсъжда се и тази седмица и доколкото аз съм информирана, ще има различни гледни точки от страна на различните държави членки, но мисля, че е много логично Европейския съюз да излезе с един преговарящ, точно както беше в Киото – И оттам е, нататък може от всяка държава членка да има по един а, е, конкретен а, е, човек. Като а, предполагам, че ако аз стана комисар, аз бих била този преговарящ. Председателят, аплодирам ви, защото съм напълно съгласна с това, което казвате. Аз бях единствения, който пляска, но мисля, че и колегите са съгласни. Яник Ядо, Жадо има думата. Да, госпожо кандидат комисар, говорите за различията в Евросъюза между държавите членки. Надявам се, че нашите велики лидери в Великобритания, в Франция, в Германия ще чуят, ще чуят това послание. В комисията обаче, в лоното на комисията понякога също се чуват разнопосочни изказвания, двойствени по целта за 30%. Казвате, че Китай се държи колебливо, но понякога и тук се чува такива гласове. Не знаем къде сме, къде ще стигнем, откъде тръгваме, какво ще успеем и прочее. Как ще арбитрирате вие, как ще съдействате ако се наложи в вашата служба въпроса за енергийните източници. Понякога сме фетишисти даже, когато говорим за въглеродните емисии, тяхното намаляване. Дали в крайна сметка няма да наложите задължителни юридически обвързващи мерки за енергоемкост? дали не би трябвало да направим юридически задължителни тези изисквания за 20% енергоефикасност. Благодаря. Първо, мисля, че ние имаме обвързващи цели за обновяемите и за емисиите в пакет енергетика и климат. 20% за енергийна ефективност, знаете го. Тоест, това не е нужно да бъде обвързващо, защото ако, ако обединим всичко, ще трябва да се съсредоточим върху енергийна е, ефективност от държавите членки, а няма да могат да, изпа, да спазят други е, цели. Това беше много обсъждано по време в, е, на обсъждане пакета климата и енергетика и е, няма смисъл отново да се открива този дебат. Ще стигнем до същото място, където спряхме преди. За 30% не бих казала нещо различно по 30%. Аз сил, съм силен привържник, е, горещ привържник на това на Европа да отиде, е, да, да върви към 30%. Е, тази сутрин казах обаче, като погледнем назад, вижте какво се случи в Копенхаген. Европа не отстъпи за 30%. Тогава не сте ли съгласни, че е по-добре сега да отстъпим е, при дадени условия е, с 30%, за да видим дали можем да изтискаме още няколко процента от други партньори. В зависимост от това къде се намираме в момента можем всички да, е, да мислим дали е, ЕС да има друга стратегия. Трябваше да има ЕС друга стратегия, различна от тази, която имаше преди Копенхаген, но мисля, че сега е добре да имаме тази, е, това, да се постави това условие, преди да изработим политическата си тактика. От това, което чух в Копенхаген и в съвета по околна среда, мисля, че ако ако погледнем сериозно тази дискусия, не трябва да се заблуждаваме. Има, съществува сериозен риск, че от тук нататък няма да можем вече да се е, споразумеем, обединим около 30%. А сега... сега Шпиня Шопо. Благодаря, госпожо комисар, кандидат-комисар. Ние водим в е, емисиите по, е, с 2 Ние бяхме е, е, е, задължени да ги занижим 62%. Също време трябва с над 30% да е, намалим и газовите емисии. С БВП над 60% също времено. Какво ще стане, ако не из изпълним ангажиментите си, е, газовите емисии трябваше да бъдат е, под 1%, но се оказаха много по-високи. Ще бъде ли е, лицемерно от страна на Европейския съюз на 20 държави да поемат бремето да бъде понесено от измененията в климата от държави, които е, са изостанали в своето развитие в резултат на 50 години комунистическо управление и не са могли да водят една разумна е, промишлена политика. Не би ли трябвало е, е, не означава ли това, че е, бедните страни в Европейския съюз на практика ще субсидират богатите? и е, предвиждате ли някакви действия, чрез които да се неутрализира това и да се постигне е, някакъв вид равенство и е, кохезия? Не съм убедена, че разбрах 100% въпроса ви но а, мисля, че е, се досещам. А, в пакета по климата и енергетика някои от нас биха искали а, е, да има 100% търгове а, е, на 100% и колкото по-рано, толкова по-добре. Други не. А, е, трябва да намерим компромис, е, така че новите държави членки да бъдат компенсирани с, свободни, е, с безплатни квоти за вече съществуващите им планове. Мисля, че това е начин да се отговори на вашата загриженост, на вашите притеснения. Колкото до плановете в бъдеще, ще трябва наистина да имаме равни условия за всички, защото има риск някой да, колкото до, до инсталациите, до електроцентралите, някой да изгради електроцентралите, потенциал други държави да получи безплатни квоти за това, а други не. Е, и не смятам, че това ще бъде оправдано и справедливо. Благодаря. Е, а сега Ева Лихтенбергер. Е, благодаря, госпожо е, Хедегард. Смятам, че това, което е, казахте по повод е, транспорта е много смело е, много е, е, насърча, насърчително. Наистина не би трябвало транспорта да унищожава други отрасли и това е ясно. Тук обаче ние си имаме работа с, и трябва да се борим с много мощни лобита или от въздушния транспорт, или от морския. Как гледате на например, освобождаване, а, ние, например, не бихме подкрепили, те не биха подкрепили освобождаване от субвен, субвенциониране керосина, а, горивото за самолетите. А, смятате ли, че неща като а, конвенция за а, държавите с, от Алпите, е, които е, могат да създадат механизми и инструменти за прилагане на политиката е, по отношение на климата. Трябва да кажа, че когато се готвих, не прочетах нищо, не стигнах до а, Конвенцията за Алпите и не съм м, запозната с подробностите. Предполагам, че това, което се опитвате да кажете е много важно, особено по отношение на лобистите, на лобитата в това отношение, е, които се е, опитват е, да... Когато се борихме да съкратим емисиите на цел 2 от леки автомобили, лобито беше направо непреодолимо от писмата, които получавам дори в сегашното си качество като кандидат, е, вече виждам, че работата е много сериозна. Е, аз се вслушвам в хората, когато имат е, сериозни аргументи, но винаги е по-интересно да се чуят лобистите, които е, излизат с е, альтернативни е, начини е, и те е, дават, е, предлагат отговори на въпросите, вместо да е, кажат, че някой друг трябва да реши въпросите. Но аз съм е, аз съм всъщност, мога да го кажа, защото съм от едно малко кралство Дания, където лобистите също имат солидни позиции. Да, конвенцията за Алпите е, съдържа добри неща, ще трябва да наваксаме. сега стигаме до шестия тур въпроси и аз ще дам думата на Мартин Каланан. Благодаря, господин председател. Ако бъдете избрана за комисар, една от хубавите ма, страни на работата е, че ще имате кола с шофьора. Ще използвате ли е, това средство за придвижване а, или ще изберете друг вариант? Ами, като кандидат за комисар, трябваше първо да се подготвя за изпита, а после да мисля а, дали ще ползвам служебната кола. Като министър на околната среда и министър на климата и енергетиката, аз е, винаги съм избирала възможно най-енергийно ефективната кола, която да е и е, достатъчно подходяща е, по големина за службата, която изпълнявам. И е много важно действително какви избори правим в това отношение, защото трябва и ние да покажем на гражданите, че лично в е, ежедневния си живот правим е, е, изборите. Е, мислех си, че ще избегнете този въпрос. Какво ще изберете? Европейска кола, хибрид, електрическа, биогориво? Когато бяхте министър в Дания, е, и там сте имала такава възможност за избор. Каква кола избрахте? А, много добре отговорихте на другите въпроси, затова реших да ви задам един такъв въпрос опитвате се сега да ме накарате да кажа нещо лошо за една или друга автомобилна е, компания. Аз е, съм от Дания и затова няма да избера датска кола, но ще избере най-добрата кола по отношение на въглероден диоксид и енергийна консумация. Ще видим кой ще спечели битката. Може би ще отнеме един-два месеца да се направи този избор, но ще се стигне до там. Председателят, имам е, една отлична идея за вас. Разстоянието между комисията и парламента не е, не е много дълго. Защо не изберете колело, а пък аз ще карам и аз е, заедно с вас е, колело на първото ви посещение. Госпожа Хедегард, аз живея на 9 км от а, офиса си в Дания и възможно най-често ходя с колело. Хората в Дания го знаят това. Не само защото е добре за климата, а защото това ми се отразява добре. А, виждам, че в а, Брюксел обаче няма достатъчно много алеи за колела крайна сметка в Дания тези 9 км са само по алеи за колела. Така че трябва да се види дали е достатъчно безопасно да се кара в Брюксел. Трябва да ви кажа, че за коледа съпругът ми, ми подари а, каска за колела. Господин Лайнен, а, бих казал, че а, си струва да се обмисли тази идея. Благодаря, господин председател. Сега да минем от велосипедите към Мексико. Очакваме да, да, да получим едно е, обвързващо е, споразумение с Мексико и сме съгласни, че ЕС трябва да говори на един глас, но трябва да има и ръководна роля. Малко съм раз, разочарован от отговора ви, че няма да стигнем до 30% до края на месеца, защото аз мислих, че е минус 30 с съответната бележка под линия можеше да се приеме. С, това е начин да се покаже ръководна позиция. Но в уводните думи вие казахте, че вашата цел е, е, е свързване на системите за търгуване на емисии между ЕС и САЩ. Но от гледна точка на ЕС е, това би довело до един е, блокаж в е, преговорите. Какво предвиждате в следващите години в процеса на Обединените нации? Да се инвестира ли в коалиция на готовите, на, на желаящите, особено Бразилия, Мексико, Южна Африка, които са готови да се постигне едно обвързващо споразумение стратегия до края на годината. За края на този месец казах само, единственото, което казах е, че няма да аз не съм датски министр, не съм и в комисията, това ще стане ясно по-късно, просто аз не съм в... нямам капацитет, не съм в положение да, да имам думата там, но казах, че това, което вероятно ще стане е 20% при условия, съответните условия, с тенденция към 30%. Това е реалистично и е много по-добра позиция, отколкото тези, които твърдат, че не е ли добре да заковем 25% или да се придържаме към 20% което е, бе е, е казвано от държавите членки в неодавнашни разисквания също. Аз лично горещо се надявам, че преди Мексико можем да, можем да отидем и на 30%, разбира се. Целта ни е това, в крайна сметка. И ако имаме е, целта от 2 градуса Целзий, ако Европа отиде на 30%, като максимум другите не го направят, а имаме вече един много амбициозен, преначертан път за след 20-та година. Тогава няма да останем под 2 е, градуса. Добре е Европа да каже, ние ще останем е, на 2 градуса. Глобална отговорност, те казаха АБ, сега трябва да кажат и С. Е, не могат да е, кажат, е, че остават на, на е, двата градуса, пък няма да постигнат съответни цели. Това е интересен развой на дискусията. По ОНЕ. Е, някои казват, това беше пълен провал, беше толкова сложно. Не трябва ли да се откажем от процеса по линия на ООН? Не, съм, казвам аз. Ако не можем твърде много енергия, твърде много работа е, е инвестирана там. Е, гъскавите механизми, напас, националните планове за адаптация, е, докладите, е, технологичните елементи. Твърде много време и енергия е изразходвано времето не ми стига, е, би говорила много за това, но смятам, че е изключително важно Европейския съюз да не стигне до заключението да се откажем от ООН. Това е твърде лесен вариант и е, то е, завинаги ще ни ще, ще, ще, ще погребем всичко, което до сега е направено в тези аз а, е, е, съм съгласен, че трябва напълно да подкрепяме процеса на ОНЕ в следващите години но все пак, когато е, е, търсим споразумение е, като това обещание и споразумение, е, за което става дума в, в Копенхаген, как ще сме сигурни е, и не е ли по-добре да си поставим вътрешни е, цели за, за е, редуциране, за да няма двойно счетоводство и двойно е, изчисление? в таблиците. Много адекватно е, много уместно е да се избягва това. Е, и това може да стане в развиващите се страни. Те ще кажат, добре, е, вашите механизми за гъвкавост е, са, са добри, но когато стане дума за резултатите, най-ефтините действия, най-малко струващите действия, след това пък трябва да в приложение да, да представим нашите вътрешни мерки, е, как ще се е, впишат тези две неща. Е, това са много сериозни проблеми, на които експертите трябва да намерят решение, защото развиващите се страни са и много чувствителни. От друга страна, те не искат цели армии, ревизори и аудитори да е, нахлуват е, в техните счетоводни книжа и да им казват какво да правят и какво не. Изключително технически са тези неща. Е, също въжи и за горското стопанство. Ако се споразумеем за нещо с Мексико, ще трябва да се решат някои технически, да се изчистят някои технически аспекти, докато изтече периода от Киото до 2012 и да започнем след това it's fine to support the UN. Uh, we would... Значи е, ще, ще подкрепяме Обединените нации, но ни е, трябва е, единодушие на 92 е, държави е, по Мексико. В Мексико отново може би няма да се стигне до консенсус. Това е проблема. Ако ние изработим добро споразумение, Судан няма да има думата в последния момент. Да, но това споразумение е най-нереалистичното нещо това е не по-малко нереалистично, отколкото 192, извинете, 192 страни да се обединят около споразумението. А сега Фредерик Рис. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Хедегор. Искам да кажа следното. Всички напоследък се произнасят по всичко, защото смятат, че всичко познават, но вашият портфейл е нов и проявяваме голям интерес към вас и вашите възможности. До, до момента аз съм изключително с прекрасни впечатления от начина по който, как, по който реагирате и по който отговаряте. Също като моята датска колега, пак аз не съм дъчанка, така че съм <laughs> безпристрастна. Исках да ви представя няколко въпроси, но сега ще ви задам въпроса само за така наречената вертикална отговорност между министрите в европейски държави по климатичните проблеми. Вие сте била една от тях. Въпросът ми значи е свързан с външните връзки на, на министрите на европейските комисари с външни трети лица, например Барак Обама, с него ще ви се налага да говорите. Как смятате, че трябва да реагира господин Барози и комисията? Благодаря. Не ви разбрах съвсем сигурно. Не съм сигурна, че ви разбрах през превода. Извинявам се, ще повторя, малко бързо говорих наистина. Е, има други двама фактори, като например Штатите и Китай в областта на климатичното изменение. Как ще съветвате господин Барозо по отношение на Штатите и Китай? Благодаря. Е, Едно от нещата, които мога да донеса е, на тази позиция, моя опит в работата с различни делегации от различни страни. Китайският министр, който работи по този въпрос, наскоро каза, че сме прекарали поне 10 уикенда заедно. Не знам дали това не е малко привлечение, но съм сигурна, че сме се срещнали е, на заседание поне 10 пъти през последната година. Така че е, съм сигурна, че е, ще се опитам е, да настоявам Европейската комисия да играе възможно най- силна роля в месеците преди Мексико. Знам, че има предизвикателства, знам, че е много важно да работим добре с развиващите се страни, знам как изглеждат нещата с лидерството на Г-70 и Седем и с Судан, но аз съм работила много в тази област и смятам, че това е една от областите, в които Европа трябва да увеличи своите усилия спрямо Африка и, за да, и другите страни в подобно положение, за да може тези страни действително да разберат приоритетите. Да, благодаря. Комуникацията също е много важно и току-що госпожа Хедегор даже е, даде още едно поредно доказателство за това колко добър комуникатор е. Особено е важно това, когато работим на терена и когато става дума за постигане на конкретни постижения с конкретни цифри. Как смятате да привлечете гражданите към вашата кауза? Също подобен въпрос ви бе зададен. Има криза с економически, финансов и какъв ли още не характер. Как ще ги убедите, че и климатичното изменение е сред нашите приоритети? Благодаря. Мисля, че това е много добър въпрос. Не се съмнявам изобщо, че като си има предвид всички медии, които присъстваха на Копенхаген и които следяха развитията преди Копенхаген, не се съмнявам ни най-малко колко много хората се вълнуват от проблемите с климата. А, и смятам, че това ще продължи така. А, този кон... текст, както и економическата криза, карат хората да се замислят дали няма е, някои проблеми с начина по който работят системите ни като цяло и как използваме околната среда. И така, информираността е много важна и ние в европейската система, независимо от това на какво равнище работим, сме длъжни да се погрижим гражданите да бъдат възможно най-добре информирани. Защото ако погледнем Евростарт стат и други статистики, е, става съвсем ясно, че именно в промени, по отношение на промените в климата, хората възлагат най-големи надежди на Европейския съюз и се надяват той да бъде изключително активен. Не трябва да подвеждаме гражданите на Европа. Благодаря. Следващия въпрос ще бъде зададен от е, госпожа Вестланд. Undantag har det du har sagt idag var, låtit väldigt bra. Благодаря. Всичко, което казахте днес, звучи отлично. Но е много важно комисаря по климата на Европейския съюз да е човек не само който говори убедително, но и който може да прокара конкретно законодателство. Притеснявам се малко за това, че не сте ни казали нищо за конкретните мерки, които възнамерявате да предприемете, които, когато встъпите в длъжност. И така, нека да ви дам възможност да го направите. Какво конкретно, какви конкретно законодателни мерки възнамерявате да ам, подхванете в момента, в който встъпите в длъжност? Госпожа Хедегард, не смятам, че е добре тук да ги подреждам по, а, ам, по а, а, ценност, но при всички положения ще започна с пакета по климата и транспорта. Също така ще се боря за това, което казах, че е много важна научната дейност. Освен това, подготовката за финансовата перспектива, която обещах, в никакъв случай не са само думи. Това изисква много работа. Ще има много инициативи, които ще проистекат от пакета по климата и енергетиката, също говорих за схемата за търговия с емисии, така че това ще са първите конкретни инициативи, най-вероятно, и по тях вече се работи. Както казах също така, тази година трябва да направим преглед на автомобилния транспорт, така че това ще са някои от по-конкретните въпроси. Но нека да ви кажа, не се а, лъжете, а, е, няма а, да прокарвам огромни количества законодателство. Не. Моята работа ще е следната да работя с вас, за да разберем как най-добре да се придвижим напред заедно с останалите страни. Това не е лесна задача и някои от нещата, които се надявам да постигна, не, не са законодателство, което ще дойде от мен а от някои от моите колеги. Благодаря много за този отговор. Лесно да се говори за коли, особено когато идвате от страна, в която няма автомобилостроене, но а, промишлеността е много важна. Автомобилостроенето е важна индустрия и затова кажете какви са конкретните мерки, които възнамерявате да приложите там госпожа Хедегард. Не сме направили това, което е необходимо да се направи на този етап. Първо, тежкотоварните автомобили, ще има инициатива по този въпрос. Също така е необходимо да има законодателство по отношение на автомобилите. Много труден беше този дебат, но, но и сме сигурни, че от промишлеността ще дойдат заявления, че ще е много трудно, абсолютно невъзможно, но в момента, в който въведем изискванията, се оказва, че производителите могат да излязат с новите технологични решения още по-бързо, отколкото и ние сме ги поискали, а, даже надхвърлят нашите изисквания. Технологиите действително се развиват а, с светкавична скорост. Петър Лизе благодаря, господин председател, господин комисар. Е, да, казаха, че недостатък, е, който задава последен въпрос, аз мятам, че е преимущество. Е, вече бяхме твърде конкретни, например при въпроса за дори писмения въпрос за НО2 от, от НОК е, азотния окис от е, е, самолетния транспорт и така нататък. И ако някой говори за проваля, провала на Копенхаген, и че трябва да поеме вина за това датското правителство или премиера, не смятам, че е така. Въпросът ми обаче е какво, свързан с парламента. Как, какво мислите за това, ако ние по е, е, силата на член 225 е, излизаме с предл... законодателни предложения? Господин Барозо смята, че е, е, в тази област трябва да действат е, е, те, е, и, е, но. Е, дали, когато вие поемете вашите отговорности, дали ще насърчавате е, е, парламента да излиза с е, такава инициатива и е, колегите си да я приемат? Е, доколкото знае, съществува това рамково споразумение между институциите, което ще трябва да бъде е, предоговорено между парламента и председателя на е, комисията. Не мога да влеза в подробностите по това, но ще ви кажа от опита си в датския парламент и мой личен опит – често е огромно преимущество да се работи в тясно взаимодействие с парламента. Не само по законодателни въпроси, е, закон, който трябва да се прокара, това е очевидно, но и преди този е, етап. Е, така че ако аз стана комисар, ще искам да работя в тясно взаимодействие с вас е, и често ще го правя е, в официален формат. Е, кръгла маса, различни участници, плюс депутати, за да се... Нещо като брейнсторминг, да получим идеи за нещата и това... Ето защо ще бъде много открита към предложение от парламента, не само по обща политика, но и по конкретното разделение на труда между комисията в парламента и нас и искам да наблегна на това. Ще бъда много открита за, е, и възприемчива към, към е, конструктивните идеи и ще почна да го правя на много ранен етап. Благодаря, това беше един вид обещание, ангажимент, но и нещо по-конкретно питам. Разбира се, че между институционалното споразумение е нещо, което, с което се занимава Барозо, но е, водят се разговори между съответните комисари и Барозо и е, бих ви насърчил да е, не се пречи на това и да ви попитам като е, кандидат-комисар, е, вие споделяте ли на официално позицията, че нормално когато парламент излезе с едно предложение, то трябва да се приеме и ако не е така, трябва да има много сериозни основания за отхвърляне. Точно така е, разбира се, трябва да имате много добри основания. С Лисабонския договор е, става съвсем ясно, че е, сме наравни е, начала. Съвета, Европейския парламент е, в е, голямото мнозинство от случаите ще стоят на, на, на едно ниво. Е, затова именно трябва да търсим начин да работим заедно е, смятам, че целият европейски проект е, ще е, бъде обогатен, ще има полза от това да вършим неща, които са разумни, които се отнасят до хората. А, а един от начините да направим това е да работим в тясно взаимодействие, защото вие сте тези, които всъщност сте излъчени тук да представлявате гражданството на Европа. Драги колеги, ние стигнахме до край на тези кръгове въпроси. Благодаря на колегите от трите комисии за въпросите и на госпожа Едегард за неговите за нейните отговори. Наистина днеска е, усещам, че защита, опазване на климата може да бъде и приятно занимание. Е, наистина беше ми много приятно да наблюдавам енергията и ентусиазма, с който е, е, е хиляди хора, както навън на студа, така и тук са ангажирани с тази тема, следят и се надявам, че наистина това ще е една добра база и предпоставка за работа, както сред нашите граждани, така и сред участващите в процесите. Наистина, вие преминахте през всичките тези въпроси и аз съм е, вдъх, е, така много доволен, че не се наложи нито веднъж да използвам чукчето. Е, разбира се, е, вече имам опит от воденето, трети път го правя, но благодаря и на госпожа Хедигард, Хедигард за това, че беше много откровена е, и използваше пълноценно времето, което и се полага. Е, наистина за, в този ресор ви е нужен ангажираност, ентусиазъм. Няма да е лесно да поемете тази област, която е свързана с много други и е, се надявам, че ще можете да изпълните задачата е, след обед е, ще пътуваме на неформалната среща на министрите на, околната среда на ЕС. Е, вероятно ще се срещнем и там. Това, което не успяхме да постигнем в Копенхаген и това, което е, ще бъде поставено на масата от държавите членки на Обединените нации на 31 януари, наистина би трябвало да е, води не до е, 2, 3 или 4 градуса е, Тоест, е, трябва да останем с, на двата градуса е, затопляне, да не допуснем е, качване на границата и аз мисля, че за това ще работи е, госпожа Хедегард е, ентусиазирно в комисията. Сега има думата за заключителни бележки. Благодаря, господин председател, благодаря ви и за е, хубавите въпроси, за конструктивната атмосфера, в която те бяха зададени. Наистина, това е най-дългия устен изпит, на който съм се явявала някога но се готвих е, добре и се опитах, е, но той самия е добра е, подготовка, защото ще насочи вниманието ми към портфейла. Благодаря за което. Наистина прекарахме време, заедно чухме различни неща, но както чухте от мен, моето убеждение по принцип е, че изменението в климата е голямата промяна за наш, на нашето поколение и предизвикателството на нашето поколение. Проблемите и е, предизвикателствата няма да са е, лесни. Е, не, тук не става дума за прости, ефтини неща. Говорим за изтичане на въглерод, за, за съхранение на въглерод и така нататък. Много други неща, но колкото по-дълго бавим нещата, толкова по-скъпо ще ни струва всичко. Колкото и толкова по по-жестоки ще са измененията в климата и толкова по-силно ще се отразят те върху начина на живот е, нашия и този на децата ни. Тоест е, няма е, лесно и бързо решение, но съм убедена, че ако впрегнем изобретателността на хората, иновативната енергия и намерим решенията, ще го постигнем. И както казах самото начало, е, това е региона в света, който е, се занимава с тази тема по най-убедителен начин и трябва да продължи да го прави в следващите 5 години. Е, този регион, който успее да го направи, ще се възползва най-много политически, економически и социално, стратегически. Тоест, не става дума да направим а, нещо конкретно, а, а нещо, от което ще се възползваме всички, ако го направим. А, Европейски съюз а, трябва да бъде в, в, на фронтовата линия, трябва да води в това и мисля, че а, ако го направим, а, ще постигнем енергийна независимост и гарантираност на, на енергийните доставки. Е, и само това си, си, си, заслужава усилията ни. Е, тоест, трябва да намерим решение за климата, енергийната сигурност и е, създаване на работни места. Това е триъгълника и това е най-ефективният начин да се действа. Ето, следователно трябва да въвлечем и останалата част от света и това е целта на международните преговори. Важни стъпки предприехме в Копенхаген, но, както казахме тази сутрин, има какво още да се прави. Както повторих, не трябва да се отказваме от ООН. Не, не на този етап. Не е толкова просто. Щеше ми се да бъде по-просто, но не е. Трябва да се опитаме наистина да постигнем действително международен споразумение. Ще оказваме натиск, ще будим, е, заострим вниманието на хората. Един от начините е да да показваме добрите примери, да покажем ползата от това, да покажем, е, е, е, да използваме убедителни аргументи пред производителите, пред бизнеса. Следващите пет години ще бъде от ключово значение всичко това. И аз бих искала точно за това да работя с вас в тясно взаимодействие. От това ще има полза Европа, света и това е което очакват гражданите от нас. Заедно с е, като комисар по действието, е, действие за климата, аз мисля, че трябва много действия да предприемем следващите 5 години. Благодаря ви. Uh, Благодаря за вашето послание, госпожо Хедегард. Наистина закривам е, изслушването. Координаторите ще се срещнат в 2.30 в 1 г 2 за оценка.